Uh, uh, Дами и господа, скъпи колеги, благодаря ви, че двама души са в залата. Заедно с мен ставаме трима. Трима сме. Не знам дали да не изчакаме две-три минути, за да започнем като станем петима членове на нашата комисия. Our first topic will be... Първата тема е размяна на мнение с енергийната общност. Започваме след няколко минути. Ah, of the energy community. Uh, dear colleagues, 10 uh, uh, minutes, 10 minutes out. We were waiting. 10 минути чакаме Яромир. Като дойде той, лесно може да почнем. dear friends. Скъпи приятели, приоритетите на ИТРЕ за бюджета 2018, размена на мнение с докладчика на Комисията по бюджети. Колегата е тук с колегата Моресан. Морешан, извинете. Той е докладчик от Комисията по бюджет. Благодаря ти, колега. Това е много важна тема за нас. Ще започнем с вас като основен оратор. Нека да подчертая колко е важен годишния бюджет за постигане на приоритетите на нашата комисия – Искам да припомня на членовете, че Европейската комисия трябва да излезе с проекто бюджета за 2018 година до края на месец май. Тоест е, до месец. Тъй като има много малко време между публикуването на този проект доклад и гласуването на комисията по бюджет на 20 юни 17 Нашата парламентарна комисия може да излезе със становище по мандата за бюджетен триалог под формата на писмо, тъй като не е възможно да излезем с становище, с компромис или нещо подобно. Няма как, тъй като нямаме време. Та, на базата на дискусията и по-специално колегата Мурешан и неговите предложения и бележки, ще изпратя писмо на Комисията по бюджет. Гласуването в нашата комисия трябва да се проведе на 11 юли 2017 година, малко по-късно. Аз ще гласуваме по бюджетната резолюция на 25 септември 2017 година. В резолюцията можем да вземем предвид решенията на нашата комисия. Можете да излезете със свои идеи за пилотни проекти и подготвителни действия. Това всъщност е най-важното. Пилотни проекти и подготвителни действия, като изпратите това на секретарията на ИТРЕ най-късно. След 2-3 дни всъщност е това, 27 април. Много е кратък срок, наистина. Но можете да излезете с предложения за пилотни проекти и подготвителни действия. За идната година, 2018. 27 април, крайен срок. Колегата от бюджетната комисия сега, моля ви, заповядайте. Господин председателю, благодаря ви. Благодаря за това, че поканихте и за това, че ми давате възможност да говоря с вас за приоритетите на бюджета за едната година. Както знаете, през март в пленарна зала приехме моя доклад за указанията за бюджета за едната година. И точно там са заложени политическите приоритети, които трябва да се финансират за едната година. Както казахте, едната година Европейската комисия ще излезе с проекто бюджет в края на май, т.е. не едната година, а тази година и ще започнем преговори с съвета за одобряване на бюджета. Исках сега да обсъдя с вас политическите приоритети, които записах в доклада, който вече одобрихме с голямо мнозинство в пленарната зала. Но още по-важно е да чуя вашите становища, за да разбера какво, на какво държите всички, по всички теми. Кои теми трябва да бъдат финансирани през едните месеци според вас? Две, две приоритета съм заложил основни. Първо, растеж и работни места. На второ място, сигурността на гражданите. Смятам, че точно това очакват от Европа нашите граждани. Работни места и сигурност. Сигурност за гражданите. По първия приоритет за растеж и работни места. Там смятам, че вашата комисия има много важна роля. Как могат да се постигнат целите, които току-що заложих, как да се използва бюджета. Смятам, че трябва да укрепим економиката, тя да стане по-конкурентно способна, за да се постигне това, нужна инфраструктура, новаторство, те са най-важните елементи. И в тази сфера вашата комисия е много важна. Затова искам следните проекти да бъдат подсилени. Хоризонт 2020, механизма свързана на Европа, Косме, Еразъм, както инициативата за заетост сред младите. Младите хора трябва да бъдат подкрепени. Та, да, каза ги, Козме, инициативата за младите хора трябва да бъдат подсилени. За Хоризонт 2020. Знаем, че в тази финансова рамка има много по-малко одобрени проекти, отколкото при миналата. 13% е сега, а в първите две години, всъщност на първите две години, беше 13%. Само 13% сме финансирали от добрите проекти за научно-изследователска дейност. При предишни години е било близо 90%. Какви са причините? Първо, получили сме повече проекти, голяма част от тях са много добри. Втората причина са финансовите ресурси по Хоризонт 2020. Те са ограничени и вече сме засегнати от създаването на ЕФСИ. Искам да финансираме добрите проекти, които са кандидатствали. Не може да имаме по-малки, по-малко проекти. Даже повече кандидатстват, което е добър знак. Трябва да укрепим бюджета. Това бе засегнато, когато FC се създаде. Подкрепиха FC, беше чудесно, за да имаме инвестиции в Европа, но е ясно, че урязването на Хоризонт 2020 година трябва да бъде поправено. И тази поправка ще стане, като разгледаме отново годишната финансова рамка от 2014 до 2020. Хоризонт 2020 ще получи 200 милиона евро повече когато се направи това преразглеждане и то бъде одобрено. Това е добър знак. Бюджетът за идната година. Смятам, че той трябва да увеличи сумите, особено за основните програми, като например програмата Мари Кюри или Мария Кюри, както и съвета за научно-изследователска дейност. Както казах, новаторската дейност е много важна, инфраструктурата е много важна, защото укрепва економиката, прави е по-конкурентоспособна, по-привлекателна за инвеститори, укрепва възможностите за създаване на работни места. Косме също е важна програма, тъй като трябва да подкрепяме МСП, инициативата за заетост на младите хора и разбира се е разъм. Всичко зависи от преразглеждането на МФР. Ние в парламента сме си свършили работата. Искам да ви кажа, колеги, че сме си изиграли ролята и сега всичко е в ръцете на съвета. Съвета по общи въпроси тази сутрин трябваше да се занимая с тази тема, но господин председател Обединеното кралство поиска да бъде свален от дневния ред този въпрос. Не искат преразглеждането на МФР да бъде прието преди изборите в Обединеното кралство. Сега, това няма отрицателно въздействие в е, кратки срокове върху нас, но ще има, ако това преразглеждане не бъде прието. Защото преразглеждането на МФР дава възможност за разместване на суми. В случая тези 200 милиона за Хоризонт 220, 300 милиона за свързване на Европа, 100 за Еразъм и 100 за Косме. Тоест няма незабавен риск, ако не се приеме сега, ако може да се забавят нещата с няколко месеца, но ще има огромен риск за проектите, които са важни за вашата комисия, но са и политически приоритети за едната година и за мен. И така, по FC2. Когато комисията излезе с предложение за FC2, те предложиха ограничено преместване от финансови инструмент за свързване на Европа. Ние казахме обаче, че този механизъм свързан на Европа и Хоризонт 2020 не трябва да бъдат засегнати, да не се взима пари от тях, тъй като при FC1 се взеха пари от там. Но двамата докладчици по FC2 направиха същото. Те казаха, не трябва да се вземат средства от механизма за свързване на Европа, когато се създаде FC2, а всички средства, които са нужни за FC2, да са нови пари, да дойдат от нови източници. Това е и моята позиция. В преговорите за бюджета за едната година ние ще защитим позицията, която смятаме, че защитава и комисията ИТРЕ. Тоест, механизма за свързване на Европа като финансов инструмент не трябва да бъде засегнат при финансирането на FC2. Що се отнася до вашата комисия ИТРЕ? бюджетната процедура миналата година съвета предложи намаляване на административните разходи за агенции, свързани с прилагането на Хоризонт 2020 и съвместните начинания. Парламент обаче каза не и върнахме средствата на нивото, на което искаше Европейската комисия. Това ще бъде моята позиция и сега няма да приема административните разходи на агенциите, които работят по Хоризонт 2020 и по съвместните предприятия да бъдат намалени. Има една агенция, агенция за сътрудничество с Енергийния съюз. Тази агенция поиска щатния състав да бъде увеличен с 30 поста, тъй като има допълнителни задачи. След като се актуализира регламента за доставки на газ и електричество, както и е, кодексите за мрежите. Та, да, те поискаха 90 милиона Тази година са получили 13, а те поискаха 19 или 90. Чудесно е това и според мен се прави, защото в крайна сметка те имат допълнителни задачи. Искам да разбера какво мисли вашата комисия а, по тази точка. Трябва ли да увеличим бюджета на агенцията за сътрудничество с Енергийния съюз? Ако това се запише в писмото, което ще е ние избранците като комисия по бюджет от името на комисията ИТРЕ, ще бъде много полезно. Затова искам да разбера дали смятате, че това искане от тази агенция да получи повече средства е, е обосновано. За нас е смислено, но вие сте тези, които могат по-добре да преценят дали това наистина е така. И накрая, скъпи колеги, пилотни проекти. Както знаете, има бюджет за пилотните проекти и подготвителните действия. Ще направим следното. Ще предложим един пакет пилотни проекти, които ще предложим за финансиране, имайки предвид предложения от различни парламентарни комисии. И ще имаме баланс. Ще направим така, както направихме миналата година, ще включим за финансиране пилотни проекти, които са изпратени на комисията за предварителна оценка и които са получили от комисията А или Б като оценка. Пилотните проекти, които са получили С или по-малко от С от комисията, т.е. тези, които комисията каза, че не са добри, няма да бъдат включени в пакета за финансиране но тези, които са получили А, имат е, голяма възможност да бъдат финансирани и тези, които са получили Б също. Затова е важно, колеги, всички ваши предложения да се изпращат на комисията за предварителна оценка. Крайният срок е, за изпращане на проекти от страна на членовете за предварителна оценка е 3 май. Пилотните проекти, подготвителните действия трябва да бъдат изпратени до 3 май. Преди това трябва да ги изпратите на секретарията на ИТРЕ 27 април. Това си е вашия крайен срок. Вие си знаете крайните срокове. Това, което аз зная, е, че крайният срок, който те трябва да пристигнат в комисията е 3 май, защото комисията трябва да направи предварителна оценка, така щото бюджетната комисия да знае дали са добри или не и дали могат да бъдат включени в крайния пакет. Искам да има максимален брой е, пилотни проекти от вашата комисия и максимално добри такива. Това ще ми осложни живота, разбира се, ако има повече, защото ще трябва да избираме. Но ми се иска да има добри пилотни проекти, е, които нали, да бъдат много за моят човек добре да избира, макар че ще ми осложни, както казах, живота, защото трябва да взимам решение. Много ви моля, подавайте все повече и повече подготвителни действия, пилотни проекти и така нататък. Искам всъщност присъствието ми днес да бъде начало само на нашето сътрудничество. Аз съм докладчик за бюджета едната година и смятам, че е много важно, след, комисията, след като комисията излезе с проекто бюджет и заложи определени цифри, е много важно ние с вас да поддържаме връзка. Важно е постоянно да тече диалог между нас, защото вашите приоритети са и мои приоритети. Новаторство, научно-изследователска дейност, инфраструктура, така че моята врата е отворена и бих искал да бъда често тук. Това да е само началото на нашия диалог. Благодаря. И аз ви благодаря, скъпи колега. Наистина много е важна тази колекция, за, е, е, този дебат за бюджета 2018. Няма да имаме много други такива възможности. Най-важната ще бъде всъщност писмото, което ще изпратим на бюджетната комисия и ще гласуваме през юли преди резолюциите. Разбира се, това също е важно. Така или иначе, това е настоящата дискусия и а, говорим за пилотния проект за подготвителни дейности. Колегата от бюджетната комисия всъщност повтори това, което и аз казах в началото. А, важно е да разгледаме тези важни идеи и да ги представим пред секретарията до 28 април. Благодаря ви, колеги. Нека сега, тъй като се чувствам отговорен за целият въпрос, от името на ИТРЕ да кажа 7 основни елемента. Първото, кратичко, даваме си сметка за финансовите ограничения. Фондовете трябва да бъдат използвани ефикасно. Всички го знаем. Второ, благодаря за съсредоточаването ви върху конкурентоспособността и растежа. Трето, тъй като се чувстваме отговорни пред реалната економика, И за селското стопанство, разбира се, най-вече за реалната економика, може би не само ние, но както и други комисии, ви и други, но ние основно. Важно е да зачитаме съществуващите ангажименти, обещания. Важно е, защото настоящата економика не приема а, да променяме финансови, по, финансовите инструменти. Също важно е да се избегнат урязванията в подобни бюджетни финансирания. А, също, ако може подходът да бъде попроменен, най-вече като продължителност. Да, вярно е, най-важното е да имаме сигурност. Но от тази гледна точка ние имаме задължения. Например, доставките да бъдат подсигурени. Доставките на, енергети... на енергия. Може да, това да стане чрез а, а, инструментите за свързване на Европа. А, тук а, говорим за енергийната общност, но това не е основен приоритет на нашата комисия, но все пак вътрешната сигурност. Например, борбата с тероризма. Това означава също и киберсигурност кибербезопасност, както и много други въпроси. Нека да ги вземем предвид. Но най-важното е, разбира се, социалната сигурност. Ако кажем, а, ако говорим за социална сигурност, нека да говорим за вътрешна и външна. И тук се чувстваме напълно отговорни. Ние евентуално бихме могли да действаме заедно с Комисията по заедостта, но смятам, че трябва да създадем една добра среда за малките и средни предприятия. Ефтина енергия, ефтини доставки и така нататък. Това са всъщност най-важните точки. Иновации, научно-развойна дейност. Разбира се, ние сме напълно отговорни във всичко свързано, свързано с тази област. Трябва да намерим също така средства и от а, така наречения фонд EFSI иновациите в научно-развойната дейност. Знаете, това не става за една, две или три години. Там говорим за дългосрочни периоди. Много трудно обаче можем да кажем, да, да сега вече ще спрем а, това влияние в нашата економика, например, след 10 години. Моля ви, нека да не спираме нашите проекти. Например, проекта Мари Кюрис Клодовска. Той е много важен за голяма част от младите поколения. Не можем просто е така да спираме финансирането за половин година. В този случай въобще не дадохме добър пример на младите поколения, особено на младите поколения. И ние носим отговорност. Също а, ние носим отговорността за цифровият а, пазар. Това означава ам, цялата инфраструктура за свързване на Европа. Телекомуникационната инфраструктура също. Непрекъснато а, търсим откъде да вземем средства. Европейската комисия изготвя в момента специална програма за индустриалните райони. Но а, тук говорим повече за създаване на работни места. Това е от ключово значение за индустрията. И също а, трябва да видим какво ще се предложи за следващата година по тази програма. Говори се за специално финансиране, но още нищо не е сигурно. От наша гледна точка ще бъде много важно да видим тези детайли. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега точка 6 от моите забележки. А споменахте също някои агенции, като ЕСА. И възможност за финансиране. То се основава възоснова на а, проекта за чистата енергия. Оттам може да дойде интересни а, финансови средства. И там се сътрудничат 9 агенции в Европейския съюз. Също при разпределение, при хвърляне от една област към друга на средствата, това не трябва да накърнява съществуващите проекти. Важно е да го знаем, защото непрекъснато се говори за тях и а, наистина оставаме а, силно заинтересувани от а, настоящите проекти. И последно, ИТРЕ споделя приоритетите по европейския бюджет и очакваме бъдещото полезно сътрудничество с бюджетната комисия. Смятаме, че това ще бъде много добро сътрудничество. Не ни остава много време, но тъй като наближаваме максимума на финансовите ни възможности, искаме да постигнем а, постоянно равномерно финансиране. Социалната сигурност означава заетост индустрията, малките и средни предприятия и така нататък трябва също да участват в този процес. Това е благодаря, колеги. Чухте общите забележки. Ще продължим и с дискусията, заедно с колегите от бюджетната комисия също. И това базирайки си на вътрешната дискусия в ИТРЕ. Колеги, сега е време да започнем дискусията по въпроса. Така че моля ви, вземете думата и коментирайте, ако желаете, разбира се. Да, заповядайте. Господин Чесар. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето изказване, господин докладчик. Много, много важна информация дадохте тук. Вие представяте предизвикателствата, с които ще се сблъскаме през 2018. Както знаете, бяха приети препоръките а, за 2018 и е, съответно там се каза, че ще има съсредоточаване през 2017 върху а, ефективен отговор на иммиграцията и на безопасността. И е, ще има стъпки, които ще подкрепят економиката на държавите членки. Докладчика също говори по този въпрос, така както и самият председател. И се радвам да видя, имайки предвид финансовите ограничения в някои държави членки, че всички финансови задължения и плащанията казват се винаги, че те трябва да са под контрол та, и, и че трябва да отговарят на реалните нужди. Та, а, радвам се да видя, че всички членове на ИТРИ са съгласни, че като част от бюджета за 2018 ние трябва да осигурим финансиране на някакво конкретно ниво, така че ефективно да подкрепим иновациите в индустрията, а също така и развитието на малките и средни предприятия. Това ще послужи на економиката, за създаване на нови работни места и други цели, свързани с бюджета за до година продължаваме да искаме да има увеличение в настоящите нива, въпреки трудната ситуация на Европейския съюз. Това е необходимо. Първо, трябва да гарантираме, че економиката се връща на пътя на развитието и това развитие ще бъде устойчиво. Смятаме, че това е постижимо, като се има предвид общите линии на бюджета – но надяваме се това да бъде част от нашата работа и за напред и че а, нашата комисия ще може да се споразумее с различни цели, по различните цели с парламента, с съвета и желая успех на докладчика. Благодаря на колегите които а, направиха своите препоръки и, и аз като, като председател също изказах препоръките си. А, благодаря, господин председател. И аз приветствам този отворен диалог а, при работа. А, особено харесвам вашия акцент, който сложихте върху а, движението на хората, растежа заедостта трябва да бъдем, да имаме възможност да инвестираме всички елементи от веригата на производството и това е от ключово значение за бъдещето и за растежа през него. Трябва да видим също така как ще отговорим. Има все по-големи отговорности, което означава все повече ресурси, все повече персонал също. А това променя много нещата. Аз приветствам вашият акцент върху инвестициите. Смятам, че всички се бореха много усилено тук да го постигнат точно. Със сигурност се спомняте при Хоризонт 2020. И ако а, моята държава иска твърд Брексит, Питам се, можем ли, ще бъд... можем ли да бъдем наистина част от международния кооператив, така да се каже, който беше а, от ключово значение и в автомобилната индустрия, и в а, космическата, както и в а, здравеопазването. Благодаря за диалога. Благодаря за вашите забележки. Тереза. А сега господин Кохличек. Благодаря. Ето моите забележки. Надявам се инвестициите да бъдат стимулирани, особено в рамките на инструмента за свързване на Европа. Тук има важни коридори, но има и други важни задачи, например газовите, газопроводите, които да свържат е, севера и юга. Е, те ще минават, някои от тях ще минават през Чешката република. Има и е, е, такива връзки, които могат да се установят между Словакия и Полша. Тези неща не бива да се забравят и те трябва да се легнат в бюджета за следващата година. Не зная дали са предвидени средства за високо за, за мрежите с високо напрежение. Знаем, че такива мрежи липсват в Германия, например, е, такива далекопроводи, но аз няма да говоря за това. За мен по-скоро е важна, са важни връзките към Балканите. Освен това, авиацията. Авиацията е нещо много важно, както и космическата промишленост. Днес сутринта говорихме за космическата промишленост и за политиката, свързана с нея, но не бива да забравяме и авиацията. Е, тя трябва да бъде подкрепена. Някои части от, тази, от този бизнес не могат да просъществуват без подкрепа. Е, така че необходимо е тези сектори да бъдат, да, да залегнат в бюджета. Благодаря. А сега господин Теличка. Благодаря господин председател, и ние ценим много първоначалните коментари на докладчика. Определено акцентът е сложен правилно и имаме много положителен размисъл върху случващото се. Това съответства на нашите интереси като ИТРЕ, но все пак няколко забележки взаимодействието с другите финансови инструменти. Говорихте за ЕФСИ. Има оценка, всички я споделяме. Знаете кои проблеми трябва да решава Ефси. Тоест нямаме толкова много опции, когато искаме допълнително финансиране. ЕФСИ си има реални проблеми, които да решава. Нека да погледнем вече бюджета от гледна точка как ЕФСИ, примерно, не успял да постигне политическа оценка, но по-скоро, че е поставен акцента върху научно-развойната дейност. И колко успешен е ЕФСИ в тези иновативни проекти. Може би а, има голяма разлика. Моята оценка е много критична. Особено в области, където иновативните характеристики на проектите е поставена под съмнение и дори е, оспорвана. Така че трябва да помислим за бъдеще какво развитие ще имаме по Хоризонт 2020 и по всички останали проекти. Същото въжи и за а, малките и средни предприятия, защото иначе няма да постигнем това, което казахте, господин докладчик. Имаме нужда от заетост, от работни места, но не това е начина по който ще го постигнем. Не а, в дългосрочен и средносрочен план. Това са моите забележки. Също това, което казахте относно финансируемостта на проектите. А, мисля, че това говори от само себе си. Та, а, имаме много добри намерения тук, според мен, но ние не знаем кои са всичките предизвикателства, пред които сме изправени. А, не си спомням точно бюджета, но колкото знаме около 3% от националните. Знаем, че няма да бъде лесно предизвикателството пред Европейския съюз, но трябва да гарантираме, че този път няма да засегнем безопасността на гражданите. Виждате те колко са възмутени и няма също така да бъде а, за сметка на финансовите инструменти. Така, както сме бъркали преди. Относно пилотния проект, смятам, че посланието е ясно, налично е. В момента работим по този проект и се възползваме от присъствието на комисията с цел да видим а, тех, техните коментари. Но искаме комисията да бъде убедителна при подобна дискусия. както се случва много пъти в миналото с парламента, някой е имал големи съмнения и така нататък и комисията е оправдавала своите действия. И, представя, и е представила а, своите приоритети. И така, а, една от последните забележки по АСЕР, поканихте ни тук за да коментирам, мога просто да подкрепя вашия подход – който е защитен тук и от докладчиците, и от председателя. Не искаме да има увеличаване на компетенциите, но а, нека да не забравяме, че работната тежест става все по-голяма и по-голяма. И на този етап имаме едни намерения, които бихме могли да подкрепим. И една последна забележка, малко извън обхвата, но все пак трябва да се възползваме от печалбата, която получаваме. А, разбирам, че имаме много чувствителни ситуации с Брексит. Разбирам и а, другите проблеми, избори и така нататък. Ами във всяка държава има избори. Почти на всеки три месеца се провеждат избори някъде. А, така че не можем просто да стоим, нищо да не правим, за да избегнем евентуалната тенденция от негативни последици. Това е неприемливо. Как ще търсим баланс а, между две държави, примерно едната е в по-тежка политическа ситуация от другата? не исках тук да повдигам въпроса по-детайлно, но определено си го мисля. Така че, господин председател, подкрепям вашите коментари. Вие също говорихте за други практики, които не са типични за вашата комисия. Просто исках да подчертая разминаването с действителността и да, да кажа, че вие, вие тук поставяте много силно и много високо летвата и ние ще се опитаме да го направим. Е, Благодаря. Наистина, важно ще бъде за нас да напишем писмо до Комисията по бюджети и всички тези коментари ще бъдат отразени в него. Така. Е. Сега, може би, може би може да имате допълнителни коментари като докладчик. Благодаря. Е, това, което казахте, беше важно и аз съм съгласен с него. Наистина, економиката няма да се укрепи сама, няма да се оправи сама. Основните политически приоритети през последните две години са правилни. Е, ситуацията е спешна, трябва да се справим с беженската криза, трябва да е, дадем всичките средства, които имаме налични, за да се справим с тази криза, но така или иначе конкурентоспособността, иновациите, заетостта, младежите, това са приоритетите за мен, както и Еразмус програмата не бива да са заплашени съществуващите проекти. Те трябва да продължат. Това са нашите приоритети за момента, но ако дойдат нови приоритети, като например сигурността и беженската криза, естествено трябва да сме силни в позицията си спрямо съвета и е, трябва да се опитаме да, да използваме наличните средства колкото се може по-добре, но не бива да се страхуваме да искаме, ако е необходимо, и, и допълнителни средства. И така не бива да има преразпределение на средства и настоящите проекти не бива да са защи... застрашени. Сега за Брексита. Аз съм докладчик за бюджета 2018 година. За 2018 година Обединеното кралство ще е пълноправен член, което означава пълно, пъл, пълни права и задължения. А какво ще се случи след 2018 година, ще видим. Така или иначе, е, средствата за развитие, за изследвания ще са налични за Обединеното кралство, това обаче, което искам да кажа за Брексита, няма да има влияние върху бюджета. Естествено, въпросът си остава какво ще е въздействието на Брексита за следващите бюджета, бюджети. Това е дългосрочна перспектива. Аз съм отворен да говорим по този въпрос в дискусии за, по тази тема вече вървят, вървят и дискусии за собствените происходоисточници. Те трябва да не представляват тежест за гражданите, но трябва да осигурят предвидимост за бъдеще. Сега за ЕФСИ. Има двама докладчика по ЕФСИ, които казват, не бива да има окастряне на бюджета за ЕФСИ. Това е моята позиция. Господин Теличка, ЕФСИ бе е създаден от с европейски пари. И ние трябва да се погрижим за неговия успех. Ако смятаме, че трябва да има подобрени изменения за, в посока на финансиране на иновативни проекти, то трябва да го направим. Мисля, че това е правилният инструмент, за да се закрие пропаста в инвестициите. Това е така. Според мен, намираме се в началото на един диалог. Поставихме неговото начало днес. Аз съм отворен за всякакви идеи и за всяко взаимодействие с вас до приключване на бюджетната процедура. Благодаря, казва председателят. Благодаря за вашето присъствие. Имаме и представител на комисията. Вие разбирате сигналите, които изпращаме с нашата дискусия. Вие ще направите предложение след няколко седмици само за бюджета 2018 година. Виждате нашите приоритети, кои, кои са. Аз и моите колеги споменаха кои са най-важните проекти, кои са най-важните неща за бюджета през следващата година. Надявам се, вие си отбелязахте кои са те. Благодаря ви. Крайният срок за изменение на бюджетните редове, това е 13 юни 2017 година, пилотни проекти 27 април, гласуване в ИТРЕ на 11 юли по бюджетните редове. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата точка, 18-19 точка. Две точки, които ще бъдат разгледани заедно. Вътрешния пазар за електрическа енергия, нова версия и общи правила за вътрешния пазар на електроенергия, директивата, т.е. разглеждаме регламента и директивата, разглеждаме ги заедно. Това са новите преработени текстове. Основният ни докладчик, който отговаря и за двата документа, е Кришианис Кар... Ка... Каринш. Нека ви напомня, регламентът покрива всички аспекти на търговията на едро на електроенергия. Директивата се занимава с търговията на древно. Това е важно, за това е важно двата, двата текста да се разглеждат заедно. Е, за тази цел е, координаторите и докладчиците в сянка са също едни и същи. Целта е да се модернизира пазара на електроенергия тук трябва да бъдат взети предвид целите на конкурентоспособността и промяната в климата. Трябва да вземем възможностите на ИКТ, за да стане пазара по къвкъв и по-децентрализиран. Всички тези промени ще изискват допълнително финансиране. Целта, в крайна сметка, е домакинствата да има достъп до достъпна енергия навсякъде в Европа. И така, е, тези две предложения са свързани с седемте предложения от енергийния пакет. Това е един пакет, това не бива да го раз... забравяме. До края на годината Очакваме нови предложения за структурата на газовия пазар. Така че, когато говорим за управлението на енергийния съюз, трябва да вземем предвид естествено и двата пазара, пазара на газ и пазара на електроенергия. Така, това е от мен от моя страна. Искам да помоля колегата Каринш да открие дискусията, да ни въведе в материята. Както казах, говорим за два а, текста, така че имате малко повече време от обикновено. Благодаря, господин председател. Един общ коментар най-напред. Ние всички знаем, че светът се променя радикално особено в областта на електричеството. Старият модел на производство и пасивни е, потребители, независимо от източника, това е модел, който е остарял. Все повече навлизат възобновяемите източници, нови технологии, имаме промяна на климата, нови цели. Така че ясно е, че и пазарът, пазарът ще се промени, където ще има все повече възобновяеми източници, където твърдите горива ще вземат по-малка част, която има възможност, ще се използват повече възобновяеми източници. Но все пак, все още ние имаме субсидии, които нарушават пазара и конкуренцията. Е, цялата с тези две досиета ние преследваме целта да намалим цените за потребителите. Искаме да окоръжим инвестициите и да поощрим капацитета, капацитета на пазара. Е, това, което предлага комисията през, през последната година, се занимава наистина с цените, с конкурентоспособността и с доброто функциониране на пазарите. Четири неща искам да спомена тук. Мисля, че тези две досиета са ключови. Най-напред ще говоря за субсидиите, за капацитета, за механизма за капацитета за търговете, зоните за търгове и за търсенето и регулираните цени. Най-напред е механизма за капацитета. Е, държавите членки в момента решават какви резервни капацитети да имат. Е, това е решение на държавите членки. Предложението от комисията е да има регионална оценка, за да се определи нуждата от такъв механизъм. Тоест, комисията иска да се надхвърлят националните граници, за да се определи дали трябва да има механизъм за капацитета, резервен механизъм за резервите. Какво е всъщност този механизъм. Сега, независимо дали потребителите са домакинства или бизнес, въпросът е дали искаме такъв механизъм. Според мен този механизъм трябва да е само альтернативен в моментите, в моментите, когато пазарът не предлага нужната електроенергия. Трябва да има естествено и трансгранично измерение, защото начинът по който се развива пазарът, е, електричеството преминава границите. Така е. Така че този механизъм трябва да се погрижи за едно непрекъснато електроснабдяване. Това е трансграничния аспект тук. Комисията предлага критерии за допустимост, критерии за емисии со 2 Мисля, че много хора могат да кажат нещо по този въпрос, но нека погледнем и перспективата за субсидиарността, за сигурността на доставките енергийния микс е прерогатив на държавите членки. Аз мятам, че това трябва да си остане така. Сега, на второ място. Регионално сътрудничество за регионални оперативни центрове. Нещата в момента изглеждат последния начин. Имаме регионални координатори, които в момента едва сега се задействат. В балтийските държави те ще са онлайн през януари следващата година. Така че ни трябва наистина една добра координация на предавателните на трансмисионните системи. Предложението на комисията казва да се въведат тези центрове, т.е. да се надхвърлят регионалните координатори, те да бъдат подкрепени в изчисленията на капацитета, на резерва и в оценката на рисковете. Моят коментар към това е, естествено, за да може и пазарът да функционира, трябва нещата да функционират добре и на регионално равнище. Моят въпрос обаче тук е, Какви са компетенциите, какви са правомощията, как ще бъдат разпределени те? Сега тези оператори за момента имат а, цялата отговорност. Операторите на преносната мрежа имам предвид. Обаче, какви са техните отговорности? Те трябва да са стабилни. Това са въпроси, с които трябва да се занимаваме. Сега, търговите зони. до момента нещата са така. Тук не, не, не винаги са отразени за задръстванията, когато има проблеми с преноса, има а, зона, която показва какво е търсенето и предлагането. Според мен трябва да има дългосрочни перспективи и да се създадат зони, където преносът е свободен, т.е. да има такива зони около границата. Това би трябвало да бъде и тръжната зона. Моят коментар е, в един е, идеален пазар няма нужда от едно такова, от един, на такава структура, но това е идеалната ситуация. Не винаги нещата функционират така. Ситуацията в реалността е друга. Мисля, че ценовите зони са нужни. Те дават стимулите за инвестициите. Цената в една част от Европа се регулира от търсенето. Тогава цената се повишава, но цената в Но ако цената в, в, в буферната зона си остане една и съща, няма да има стимули за инвестициите. Така че сега за регулираните цени. До момента нещата има, изглежда последния начин. Имаме различни е, източници възобновяеми горева, но не сме достатъчни гъвкави и все още нямаме регулирани цени за тези е, е, енергийни източници. Искаме да преминем към възобновяеми източници. Много тези източници като биомасата, като водородното производство е, са трудно предсказуеми и търсенето тук е извинявайте, т.е ораторът е бива прекъснат още малко, още 30 секунди. И така, тези източници са много трудно предсказуеми, така че тук трябва да сме гъвкави. Когато има високо търсене, трябва да може да има и високо предлагане. Тоест, трябва ни технология на ниво домакинства. Ако може да въвлечем в цялата верига потребителите, тогава ще имаме и повече капацитет. Благодаря. А сега преминаваме към докладчиците в сянка, госпожа Вернер от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Сега този пакет за чиста енергия съдържа много важни досиета, обаче сега директивата и регламентът трябва да бъдат уважени, защото те са ключови. Тук не става дума за нищо друго, а за новата организация на пазара на електроенергия. Този пазар много се промени, е, броя на актьорите в него се промени, пасивните потребители са и хора, които произвеждат енергия, така че енергоснабдяването е много важно. Придвижваме се от централно към децентрално енергоснабдяване, така че пазарът за бъдеще ще изглежда по много различен начин. Сега, по същество, трябва да разпределим правата и задълженията на отделните актьори. актьори, т.е. операторите на, на преносни мрежи, операторите на предприятия, трябва да се адаптираме към развитието от последните години. Потребителите стават важни актьори в пазарите на бъдещето. Те трябва да могат да имат и достъп до надежни инструменти за сравняване на цените, до надежни снабдители и трябва да имат възможност сами да продават и да, да генерират и да продават енергия. Нещо друго. Това е бъдещето европейско сътрудничество. Таз, това сътрудничество трябва да е формулирано така, че да доведе до повече системна сигурност и до по-добра по-добро енергоснабдяване. Трябва да помислим за трансграничното сътрудничество. То трябва да бъде организирано така, че енергоснабдяването да е надежно, но и да е ефтено. Освен това, като докладчица в сянка ще а, следвам подхода за енергиен пазар само като такъв. Според мен подхода с капацитетите е погрешен. погрешен. Тези механизми за капацитета смятам, че ще фрагментират а, пазара и те не са в унисон с общия ни подход. Аз съм сигурна, че една, едно по-добро трансгранично сътрудничество ще допринесе за омрежаването на пазара, ще допренесе за децентрализацията на енергоснабдяването и ще гарантира достатъчно електроенергия за всички. Мисля, че механизмите за капацитети трябва да бъдат задействани е, само като альтернатива. Още една тема. Това са ценовите зони. Комисията предлага да има такива зони, които да бъдат използвани само в крайен случай. Е, в този смисъл Германия би била разделена на две части. Това според мен не е добре. Не може, според мен, комисията да взема решение за разделяне на една национална мрежа на две. И така, радвам се още сега на бъдещото сътрудничество с докладчиците в Сянка. Е, Благодаря. Следващият оратор, който замества колегата Краснодепски от името на групата ЕКАРЕ. Заповядайте. Благодаря. Както казахте, замесвам господин Краснодепски. До докладчик Сянка. И ще ви изчита неговото становище той не може да участва днес на заседанието, но иска да излезе с становище по становището на комисията, особено, що се отнася до енергийните пазари. Основната цел на Енергийния съюз е да гарантира стабилни доставки на разумни цени. Тук говорим и за електрическата енергия. Държавите членки не може да се отказват от своята независимост тук. затова регионализацията на пазарите е рискова, тъй като много източници на генериране на енергия ще бъдат загубени, тъй като не отговарят на високите екологични критерии. И затова държави, които внасят електричество, може да зависят от големите производители, например Германия и Франция при регионализацията трябва да говорим и на въпрос, свързан с управлението на евентуални кризи. Ако се наложи да се изключат определени мощности, то тогава кой ще получи прав енергия? По-силните региони или по-слабите? Как ще се борим за енергийната бедност? Регионалните решения имат някои предимства. Особено, ако не се зависи от а, силни партньори. Затова казвам, че държавите не трябва да се отказват до собствените си мощности. Ако имат а, свободни мощности, тогава да. От заключението на съвета декември миналата година трябва да си припомним, че гарантиране на енергийната сигурност, включая цената на електричеството за потребителите е едно задължение. Това е задължение на отделните държави членки. Затова те трябва да имат мерки за гарантиране на тази независимост и способности за генериране. Благодаря. И аз ви благодаря, колега, за коментарите. Алде. От името на Алде. Госпожа Млинар, която замества Госпожа Калас. Uh, um, Благодаря. Ще говоря от името на Кая Калас. Тя се извинява, че не е тук. Колегата приветства преразглеждането на тези документи. Това е задължително, ако искаме да водим борбата срещу климатичните изменения и да имаме по-низки цени на електричеството за потребителите и дружествата. Съществуващите пазари се основават на централизирани мощности за производство на енергия. Те не отговарят на новата ера на възобновимите енергийни източници, не отговарят също и на гъвкавостта, която технологиите предлагат днес. Колегата смята, че работата ни по тези предложения трябва да надгради над съществуващите добри практики в Европа. Например, северния пазар на енергия. Ако не се справим с този проблем, ще продължи да се увеличава разделението между севера и юга, имайки предвид гъвкавостта или липсата на гъвкавост в Централна и Южна Европа. А затова тази цел не бива да бъде забравена в Енергийния съюз. Що се отнася до пазарите на мощности, Комисията се опитва да заложи необходимите предпазни механизми, за да направи така, че тези механизми за мощностите да не създават изкривяване на пазара. Но тя казва, че трябва да се види дали са достатъчни тези предпазни мерки, защото когато се създадат тези пазари на мощности, ще е много по-трудно да се премахнат те ще е много по-трудно, колкото въобще да не се създават. Що се отнася до пазара на дребно? Ако пазара на едро е по-гъвкав, то тогава тази гъвкавост трябва да премине и към пазара на дребно, за да бъде от полза на потребителите. Поради тази причина трябва да се създадат стимули за динамично а, създаване на цени или устойностяване и премахване на регулираните цени. Това би било вредно за потребителите. Това не може обаче да се оптимизира в тези пазари на дребно, ако потребителите не разполагат с необходимата информация. Не говоря за информация подавана веднъж годишно или веднъж на 6 месеца, говоря за реални данни, които да дадат възможност на хората да управляват потреблението си ежедневно. Комисията посочи, че използването на интелигентни електромери е планирана в 17 държави членки. Колегата Калас не смята, че тези мерки са достатъчни. Ако искаме да се справим с липсата на доверие, искаме да създадем добра среда за новаторство, зара на дребно, трябва да обърнем внимание на тези елементи. Колегата смята, че трябва да се използват новите решения, софтуерни решения и други, които да доведат до по-добри потребители и производители. Благодаря. Кая Калас. Очаква добро сътрудничество с докладчика и с останалите колеги. Благодаря. Uh, much, и аз ви благодаря. Турмес. Господин Турмес от името на Зелените. Uh, благодаря ти, Ержи. Пазара може да функционира само, когато имаме истинската цена. И един от аспектите, всеки плаща ли, плаща ли за риска и така нататък. Новите плащания за мощности е допълнително изкривяване – Като че ли всички сме съгласни, че имаме проблем с свръхмощностите. И те са неподвижни мощности. Не би трябвало да има нови плащания за такива мощности. Мисля, че може да укрепим текста на комисията в този смисъл. Регионално ниво. Трябва да преминем към гъвкавост от закостенялостта, която имаме днес. Тази закостенялост днес получава повече стимули, като че ли. Трябва да обърнем нещата, трябва търсенето да бъде по-гъвкаво, гъвкави електроцентрали и разбира се, че всяка пералня дори ще играе роля в следващите години, но аз мисля, че сега да започнем с големите неща, с фирми, с офиси и така нататък и после да стигнем до пералните, тъй като е много по-лесно чисто економически и да започнеш с големите потребители на електричество. Регионалните пазари. Например, вече не съществува германския пазар. Ако френския съществуваше, щеше цяла Франция да няма ток. Когато нямаше, във Франция ток всичките мощности се засилиха и там бяха насочени. Имаме нужда от регионални пазари, централен, централно-источен. И в Юго-Источна Европа също трябва да има такъв, защото това ще окаже най-голямо въздействие върху цените в Юго-Источна Европа. Но ако изберем регионалните пазари, и тук имате добър въпрос, трябва да видим кой ще регулира регионалните пазари. Не може да има национален а, арбитраж за регионални пазари. Затова имаме нужда от комисията или други. Трябва да намерим а, едно огледало на това, къде се намира съответния пазар. Цените. Може да се избере калифорнийската система с много високи цени, с микропазари, с много ниска ликвидност. Или пък други, които не функционират добре. В Германия има проблем, да, но в Германия започнахме да решаваме проблема с малко забавяне. Не искам да навлизам в баварските проблеми и така нататък. Но Имаме нужда от някакво средно решение. Имаме нужда да се окаже натиск върху Германия, за да се стигне до решение. Не може да се налагат микро цени. нужни са големи ликвидни пазари. С продукти, които да са за 15-20 минути. Ето това прави пазара гъвкав, кой е економичен. Това е за днес. Благодаря. Госпожа Ернст от името на ГОЕ. Благодаря. Мисля, че с директивата и регламента засягаме неща, които са изключително важни. Структурата на пазара на електроенергия е просто шанс да дадем ефективна, сигурна система за цяла Европа. Но За какво става дума тук при тези две досиета? Най-напред производството и разпространение на електроенергия. За Германия това беше много важен фактор за възобновяемите източници и това може да бъде доказано. От години насам нещата в Германия се развиват е, възходящо, затова смятаме, че предложението на комисията за 500 КВ, това смятам, че не е добра цел. Трябва да се обсъди дали искаме да, под... да останем при този прак или да сме по-амбициозни. Това за нас е шанс. Освен това, трябва според мен тази стойност да бъде обвързана с допълнителни по-високи изисквания и условия. Е, това е привилегия, е, но тя може да бъде и загубена за това. Е, Надяваме се предложението на комисията да бъде преосмислено. Ние смятаме, че ретроактивни мерки са проблематични и не са, не са добре от правна гледна точка. Предлага се определена иерархия за веригата на производство, но трябва да видим подробностите – подробностите как ще изглеждат нещата. Ние сме доста загрижени и това е известно. Смятаме, че ще имаме проблеми с възобновяемите енергийни източници, но сме готови на, от, на открита дискусия. Ние смятаме, че за капацитетите може да имаме механизъм, ако нямаме друга альтернатива. Освен това, Не бива да загърбим изцяло възобновяемите енергийни източници и да се приоритизират главно твърдите горева. Сега за операторите на мрежите. Те трябва да имат ясна отговорност за функционираните на мрежите. Това първо и второ. Пазарите на капацитети. Смятаме, че това е погрешният път Формулировката приехме, формулировката от докладчика, е, разбрахме я, че тук трябва да има регионални оценки, че трябва да има трансгранични зони, добре, но трябва да видим как наистина нещата ще изглеждат е, на място. По принцип, пазара на капацитети, според нас не е правилният път. Сега равнопоставеност между възобновяеми и традиционни източници. Трябва да сме ясни тук. Ако искаме това, то тогава трябва да преустановим с субсидиите за твърдите горива. Тук имаме също противоречиви дискусии в комисията. Това е фактът. Комисията предлага в член 23 500 и 20 кВт часа електроенергия от твърди корива. Това е добре, но ние предлагаме 320 грама. Това предлагат и много малки и средни предприятия. Освен това, има добри неща, които са заложени тук. Така или иначе, според нас обаче, когато регламентът бъде прият, той трябва да въжи за всички. Текстът трябва, според мен, представлява стъпка напред за възобновяемите горива. Сега проблем е въпроса с цените. Това трябва да се обсъди допълнително този въпрос. Господин Тамбурано от името на СПД. Благодаря, господин председателю. Ние сме доволни от предложението. Различните региони, които съществуват днес на електрическия пазар, не отговарят на Парижкото споразумение и могат дори да устареят преди да бъдат одобрени. Надявам се да успеем да Говорим за повече регионализация в нашия доклад, за модулиране и сътрудничество на националните мерки. Отправната точка, дадена ни от Европейската комисия, съдържа положителни елементи, които могат да бъдат укрепени още повече. Потребителят е в центъра, медиация, въвеждане на механизми за мощности, развитие на пазара на енерги... енергийните услуги, мерки за ефикасност, отговаряне на търсенето. Искаме преход към система, която да бъде на 100% възобновима, т.е. възобновима енергия. Докладчика трябва да вземе предвид поне 4 въпроса, които според мен са приоритетни. Първо, да нямаме пазар, който да работи постоянно свръхмощност. Максималния максималните стойности да не бъдат залагани. 550 грама за киловатт час е много висок прак, за да се гарантира полза за онези, които работят с по-низки стейности. Търсим най-добрата отправна точка. Колегата от ГУЕ цитира една стойност, която се предлага от НПО. Смятаме, че каквато и да е тази, какъвто и този прак, той трябва да намалява с времето. Комисията разработи система за най-добре работещите технологии, които работят по директивата за емисиите от индустриален тип. Това е много важно, за да може централите да спазват и определените критерии. Ако искаме да покажем на гражданите, че енергийният преход е нещо, в което вярваме, трябва да изпратим ясен сигнал. И ако на този етап механизмите за заплащане е, се основават на контрол, тези механизми трябва да бъдат обаче отворени към различните източници и да отговарят на политиките за декарбонизация. На второ място. Не трябва да има средства, които да се подават на производителите, ако те решат да произвеждат предварително енергия. Ако искаме по-малко да се използва, мегаватите трябва да се разглеждат като всички други източници. Говорим за агрегатори и мерки за управление на търсенето. Отваряме обаче вратата за компенсации на национално ниво. Не ми се иска да бъдат наказвани онези, които предлагат новаторство, защото искат да отговарят по-добре на климатичните цели. Не може постоянно да се залива пазара. Четвърти параграф от 17 член имам предвид. На трето място. Възобновимите енергийни източници. не могат да бъдат те на същото ниво като конвенционалните източници. На четвърто място – ползата от свръхпроизводството, не само разходите. Трябва националните норми да се променят, да се насърчат нови действащи лица на пазара, в зависимост от принадената им стоеност и намаляването на загубите при преноса на енергия. По-голяма гъвкавост на мрежата и на целия континент, разбира се, и по-голяма гъвкавост като цяло. Системите за разпределение трябва да бъдат, затво... трябва да бъдат насърчавани. Ползите в дългосрочен план също. Климатичните цели, енергийните цели трябва да запазят емисиите под нивата дори на споразумението от Париж. И трябва да има равни условия за всички. Благодаря. You, Благодаря на докладчите сянка. А сега отиваме към следващата фаза отделните оратори. Господин Ника. Благодаря, господин председател. Исках да поздравя този доклад, защото той въобще не беше лесен за изготвяне. Особено като се има предвид, че трябва да търсим отговори на много трудни а, въпроси. А, предложенията на комисията са много амбициозни. Нека да обясним. А, не е ясно как един наложен модел може да функционира в 27 или 28 държави членки. Надяваме се, че при следващите избори Обединеното кралство ще смени решението си за Брексит. Но когато говорим за механизма за компенсация, той е утвърден, изграден, когато не може да се е, да се произвеждат а, възобновяеми енергии. Знаете какво става в Румъния. Всяка година зимата е много студена. Над, много често температурите падат под минус 20. Много често а, ветърните генератори се спират, защото има твърде много а, сняг. И единственото ни решение е, е, са въглищата. Те представляват а, също и голяма част от потреблението. Кой в такъв случай ще произвежда е, електроенергията в Румъния, ако се приеме пакета, предложен от комисията? Защото е, Министерството в Румъния ми даде ясен отговор. Невъзможно е. Нека да не забравяме, че при такива температури в 12-те часа след е, падането на температурите се увеличава страшно много смъртността, особено сред възрастните уязвимите хора. А, да не ви говоря след 24 часа. А пък а, при подобни температури сградите направо могат да замръзнат с целите си инсталации вътре. А, как вашият механизъм ще се прилага на практика? Това не е ли утопия? как едновременно с това да се гарантира, да се гарантират доставките. Друго важно, трябва наистина да помисли много внимателно с регионалните центрове, защото а, мисля, че по този начин трябва да се решават проблемите. Ако трансферираме компетенциите някъде на ниво, което няма нито отговорността, нито компетенциите да го направят, но това просто ще доведе до ситуации, които е по-добре да избегнем. Трябва да да видим как всъщност функционират пазарите сега. Всички държави продават енергия, изнасят енергия. Не трябва да засягаме а, енергийните компетенции на държавите. И още нещо, на което искам да се спра. Смятам, че в един такъв подход с а, много положителни аспекти, трябва много да внимаваме да не унищожим същността на доклада, защото а, днес нямаме истински източници, които да функционират непрекъснато и нямаме и начин да складираме енергия. Една хидростанция е, или помпена електроцентрала струва стотици хиляди, милиарди дори. Така че трябва да намерим равновесието между отделните източници и да помислим как ще се осигуряваме с енергия за следващите 20 години. Благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря, уважаеми колеги. И аз искам да направя някои забележки. Най-напред нещо общо. Мисля, че господин Ника беше много точен. Има различия между държавите членки и мисля, че това трябва да бъде отразено в новата структура на пазара. Е, аз смятам, че пазарите на капацитета трябва да, да са средство към целта. Те не са хубаво средство, но те ни трябват, поне в краткосрочна и средносрочна перспектива. Те ще служат на енергийната сигурност, на енергоснабдяването. Ако, нашата, ако бизнесът не може да бъде снабдяван с енергия, то това ще е фатално. Така че нека погледнем предложенията на комисията за механизма за капацитетите и да видим дали те постигат целта си или не. Според мен, без мощностите, механизма за мощностите няма да може да минем. Мисля, че те ще ни трябват и по-нататък. Естествено, ще трябва да помислим и за мрежите за възобновяеми енергийни източници. Сега за структурата на пазара. Е, отново тук се намесва темата за механизма за мощностите, но тук не бива да се смесват тази тема с темата за намаляване на емисиите. Това трябва да си остане наша висока амбиция, но също така трябва да си остане важна и целта за е, доброто енергоснабдяване. Сега 550 грама со 2 на киловатт час, тази прагова стойност да не бъде бъде прескачана, е, надскачана, мисля, че това не е реалистично. Ако искаме да имаме една, един добър пазар, сигурен пазар, то трябва да то не трябва да намесваме климатични аспекти тук в тази област. Имаме други инструменти за това. Имаме схемата за търговия с емисии, гласували сме по нея, така че тук не бива да смесваме двете чекмеджета. На следващо място <clears throat> зоните. Това е точка 13 от регламента. Мисля, че това трябва да е дългосрочна инициатива. Те, това ще, тя ще укрепи пазара и ще привлече дългосрочни инвестиции. Мисля, че тук трябва да има решение, което да е взето с всички заинтересовани страни и представители на правителството. Също така и регионите трябва да участват при вземането на решения. Аз мятам, че тези зони е, в един идеален свят нямат нужда да съществуват, но ние живеем в реалността, така че сценариите за енергоснабдяването в държавите членки са различни, така че мисля, и ще имаме нужда от тези зони. Мисля, че решението не бива да бъде предоставено на комисията, то трябва да се вземе на място. Благодаря. Сега госпожа Грифин. Благодаря. Ежи. Пазара, дизайна на пазара всъщност е, е от ключово значение. Този, тази концепция за пазара всъщност трябва да обслужва цели, по които сме се споразумяли политически. Това е от ключово значение при енергетиката. Трябва да прехвърлим нашето управление на енергийния пазар от централизиран към децентрализиран, гъвкав и отворен към новите участници, базиран на възобновяеми енергийни източници. И искам също да напомня, че това не са само моите цели. Това е посочено и от колегите, които казаха, че всъщност това трябва да е пазар ориентиран основно към възобновяемите енергийни източници. Трябва да не приемаме нещата за, при... за окончателно придобити трябва да видим каква ще е рамката, която ще изградим за възобновяемите енергийни източници и да се борим с картелите. Всички граждани трябва да имат права а, да се възползват от този енергиен преход. Това означава по-доброто свързване на мрежите, повече прозрачност по сметките и също а, ясна съпоставимост на договорите. И също трябва да изградим разпоредби, които да защитят най-уязвимите граждани. И накрая искам да подкрепя предложението на комисията за механизма за капацитет възоснова на а, критериите, свързани с въглерода. Не трябва да позволяваме а, функционирането на най-замърсяващите електрически централи. Благодаря. Much, Jose... Благодаря, Тереза. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Промяната на пазара е от ключово значение, ако искаме да имаме енергиен микс, който пък да включва все повече е, възобновяеми енергийни източници това пък означава, че трябва цените да бъдат достъпни и в дългосрочен и средносрочен план. Това означава бъдещи инвестиции в сектора, но не бива да имаме противоречиви правни разпоредби в такъв случай. И трябва да видим кои ще са ни възобновяемите енергийни източници, какъв ще е капацитета им. Трябва също да сме сигурни, че електричеството не се произвежда по замърсяващ начин и за сметка на възобновяемите източници. Трябва да осигурим качествен микс, енергиен микс и а, да видим кои са централите, които, а, на които ще наблегнем. Нашите граждани трябва да се научат да се управляват собствените източници на енергия да се подобри електрическата система и да се увеличи участието на потребителите. И аз лично се радвам да можем да работим заедно в тази насока. Благодаря. Следващият оратор. Винаги наистина има а, няколко основни въпроса. Цена, сигурност и околна среда. Най-вече замърсяването и климатичните изменения. И мисля, че имаме нужда а, да обърнем внимание на климата, така както сме да се ангажирали в Париж с Парижкото споразумение но има и много нови технологични решения, които съществуват тук. Спрямо това, което вече чух в дискусията, има нови технологии, които вече работят, но има също така и вече утвърдените компании, техните инструменти. Мисля, че трябва да мислим по-широко и да мислим повече към бъдещето, да сме ориентирани към бъдещето, а не да гледаме просто съществуващите структури, да видим какво могат да ни дадат новите технологии. Защо да подкрепяме неща, които водят до енергийна бедност. Защо да подкрепяме ефтина, но замърсяваща, старинна, устаряла технология. А, а не една нова, която е малко по-скъпа, но която а, е устойчива. Нека да не забравяме тези три цели. И да не мислим само за настоящия момент, а за бъдеще. Трябва да се променят системите и а, имаме страшно много технологични решения, които могат да бъдат използвани. И накрая има и нещо друго, което е какво можем да подобрим за да го постигнем заедно. Т.е. каква е добавената стойност за постигане на успех в всичките е, държави. И това е свързано с връзките на мрежата, както и развитието на технологиите. Така че мисля, че трябва наистина да бъдем напредничави по темата. Колегата Зориня. Благодаря. Трябва да видим първо какво искаме да постигнем. Вярно е, трябва да направим една диагностика на системата, но също така да видим как да действаме в световен план. Има различни области, в които можем да поведем и е, съответно да подобрим и околната среда, и да осигурим равенство, и без да се накърнява е, индустриалната конкурентоспособност. Така че трябва да има една постепенна процедура. Трябва да има някакъв резерв, дали ще е ядрен. Не съм особено за, ако ядрената технология се развие, евентуално може, но трябва да помислим за някакви системи, най-вече с възобновяеми енергийни източници и после концепцията ни за пазара ще се промени. Имаме интегрирани мрежи, много е важно и сътрудничеството е все по-важно. Има микросистеми, има собствено производство. Можем да имаме интеграция на системите. Трябва да комбинираме измеренията макроизмерение, измерения и микроизмерение. Докладът ще бъде изготвен. Ще имаме един модел на управление на енергийният съюз. Всички ще имат своята роля, която да изиграят. И напомням всичко това, за да имаме една обща визия в рамките на този модел. Това е нещо, което това, което не е функционирало преди, няма да функционира и за бъдеще. Благодаря. Колегата Кариниш, много очаквания. Господин Кохличек, да. Извинявайте, не съм ви видял. Нямах ви в моя списък. Добре, можете да говорите. Въпреки, че не бях в списъка, искам да задам някои много практически елементи. Например, енергийните ния съюз не трябва да представлява а, тежест върху, из... върху потребителите. Всеки оператор трябва да а, поеме своите разходи в енергийната система и това означава най-вече разход за източник, за производство, както и за електричество. Всички разходи трябва да балансират настоящата а, ситуация. Трябва също да разгледаме настоящите фактури. Знаете, че има много оплаквания. Потребителите трябва да бъдат щателно информирани и и днес много от тези потребители се оплакват от липсата на яснота и прекалената сложност на фактурите. Трябва да опростим тази структура, защото погледнали ли сте си а, фактурата? Ужасно! Дори аз като а, човек на техниката не мога да си разчета фактурата. А, и а, по този начин, с липсата на прозрачност, непрекъснато се увеличават разходите за потребителите. Трябва да има анализ на тези разходи Системата за а, пренос на енергия трябва да увеличи своята, а, своето качество на действието. Трябва да имаме разходоефективност възоснова на пазарните принципи. Трябва да намалим разходите за потребителите. И последната, също важна забележка, тези тарифи трябва да бъдат определени от държавите членки, защото държавите отговарят за енергийните доставки и за стабилността на мрежите. А, тук имаме пълно прилагане на принципа за субсидиарност, като се зачитат условията на всяка държава. Европейската хармонизация тук не би била ефективна. И последна забележка. В Германия немският пазар не съществува големите държави има регионални пазари. И свръхкапацитета може да бъде е, решен външно, особено с малките държави. Мисля, че нещата са ясни. И за бъдеще трябва да избегнем, ако искаме да избегнем тази отговорност, ще нарушим европейската система и ще се върнем а, към а, 19 век, когато започна всъщност производство на енергия. Благодаря. Сега, Кристиан, още повече въпроси. И а, нека и аз да, да кажа две неща. Това, което беше споменато от някои колеги, 550 а, а, единици CO2. Това е Получен 194. Енергийният микс трябва да бъде по решение на всяка държава членка. Ако една държава членка иска да има ефективност 40% и 50% ВИ, за да намали емисиите благодарение на подобни решения, тогава трябва да може да си го направи, а не да се казва, че 550 е ограничението, защото има огромна разлика. Така че, моля ви, направете го така. Няма друго искане. Знам, че има непрекъснато та дискусия по темата. Някои от колегите обаче споменаха този въпрос и аз повтарям същото. Можем да дискутираме този въпрос на следващото заседание. И нещо друго, също много важно. Говорим само за инвестиции. Инвестиции не само в капацитет, но и в мрежата. Защото в случаи на предаване, е много типично е, е да имаме държавна собственост и е, промениме нашата философия към пазара на електричество от големи звена, големи предприятия, е, например наречени атомна електроцентрала, към самоефективност и производители, които са напълно разпръснати и разходите са различни в производството и преноса. И в мрежите имаме два въпроса. Първото е новите технологии и карте, които се добавят при преноса. Е при създаване на мрежата. Т.е. това е добавка. т.е. интелигентни мрежи. А другото е абсолютно нова а, мрежа. Тоест имаме абсолютно... Тук имаме две нови, две нови неща, два нови елемента а, разпространението, предаването е доста търговски елемент, но пък и там имаме а, нови елементи, защото крайната цена ще я платят потребителите. Но в началото, а, в началото на целия процес някой трябва да рискува, някой трябва да плати. Така че е много важно да не накрая а, и то да бъде само от джобовете на потребителите. И така, а, това са двата въпроса, които исках да задам. И сега ще помоля господин директора Борхард от Генерална дирекция енергетика да а, изкаже своето мнение. Благодаря ви, че сте тук. Искаме да ни дадете малко повече информация относно становището на Европейската комисия. Да. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Слушайки дебата днес, мога да кажа, че приветствам две неща, които явно са ясни. Е, чухме различни нюанси, от тях мога да разбера, че предложението на комисията задава рамката за бъдещата структура на е, пазара на електроенергия и че тази структура е доста правилна. Целта на пакета се споделя от всички нас, но подробностите са важни и там има разлики. Естествено е това. Има разминавания е, в това как е, някои от нас си представят нещата в реалността. Сега за мощностите и за механизмите за е, възнаграждение. Слушайки госпожа Ниблер, мога да кажа, че ние всички смятаме, че тези механизми трябва да са част, ще са част от нашата система, но те ще са последно средство. Те няма да бъдат задействани веднага. Най-напред ще оставим пазара да се справи сам и след това ще видим до каква степен са дадени стимули за инвестиции и до каква степен схеми за мощности трябва да бъдат задействани. Нуждата от тези механизми трябва да бъде доказана на регионално равнище, според обща методология. Сега председателят постави въпроса за 550 грама прагова стойност. То тази стойност е оправдана, тя е много ясна. Тук няма нищо общо с е, с е, член 154 ние не забра... забраняваме производството на електроенергия от твърди горива, от въглища. Това, което обаче правим е, както каза и господин Каремс, е, ние забраняваме субсидиите защото в крайна сметка механизмите за мъжностите са, субси... са системи за субсидиране. Не, ние не искаме да продължим с субсидирането на това производство. На господин Чесък искам да кажа, че тук се споменават е, дългосрочното независимо производство на електроенергия. Ние искаме да осигурим нашето производство по е, разходоефективен начин. Единственият начин за това е като имаме трансгранична търговия, а не само като се е, съсредоточаваме върху независимостта на националното производство. всяка държава членка, естествено, има право да използва своето производство по най-добрия начин, но първата цел – не бива да бъде самозадоволяването. Това, което каза господин Турманс, Ние всички сме съгласни, че трябва да има регионално сътрудничество. Ако искаме да имаме един добър, функциониращ, добре функциониращ пазар на електроенергия. Ако вярваме в регионалното производство, добре, но това трябва да е отразено в съответни структури и правомощия. Не може да се взимат важни решения само на национално равнище, трябва и регионалното равнище да участва. Сега за тръжните зони. Е, ясно трябва да е. Ако искаме да се отдалечим от е, схемите за субсидии, искаме да привлечем инвестиции в пазара, то пазара трябва да даде съответните инвестиционни сигнали. Както каза господин Каримс, ако имаме проблеми с този пазар, то тогава ще трябва да създадем тези зони. Но как Европейската Европейс, Европ, е, Европа може да взима решение за Германия. Не, ние не искаме да разделим Германия на две зони. Всички решения трябва да бъдат взети на базата на задълбочени анализи и колкото по- ликвиден и голям е пазара, толкова по-добре. Така ще може да се изпратят правилните инвестиционни сигнали, т.е. чрез създаване на такива зони. Искам да благодаря на господин Вернер и госпожа Крифис. Те засегнаха един основен стълб в пакета, а именно възможността за потребителите. Мисля, че в бъдещи дискусии ще може да засегнем този въпрос по-надълбоко. Това, което разбирам от вашите въпрос, е, коментари, господин Вернер и госпожо Грифинс, има, има много общи неща. Е, комисията тук би подкрепила тези идеи. Предизвикателство е да се насърчат потребителите да станат и е, производители на електроенергия. Нека уточня някои неща, които според мен не са правилно все още разбани, разбрани. Най-напред, господин Енст а, говори за приоритетите и разпространението при приоритетите всъщност засягат главно новите инсталации, не съществуващите. И правилата за ограничаване. Те казват, те говорят не за началото на производството на, възобновя... на възобновяемата енергия, а в... те говорят за края на веригата. Тоест, това, което вие засегнахте, вече е залегнало в нашето в нашето предложение. Искам да ви напомня ситуацията в Румъния, господин Ника, в Румъния. Ситуацията, когато температурите са много ниски и не може да има е, електропроизводство. А, да, не може да се използва тогава въглищата, защото те са замръзнали цел, целият пакет не е да се наложи на държава членка да промени радикално системата си. Това, което искаме е да структурираме пазара така, че да постигнем целта, а това е именно да постигнем климатичните цели и да постигнем едно добро електроснабдяване. Сега за тарифите за разпространение тук е, могат нещата да се подобрят. Нека съм обаче съвсем ясен. Не става дума за това комисията да иска да хармонизира тарифите. Не, това би било кошмар. Не би било и правилно, защото тук е, имаме субсидиарността и не бихме могли да намерим хармонизиран начин да осъществим е, една такава инициатива. Ние не искаме хармонизация. Това, което искаме е прозрачност. Ние искаме да знаем какво се случва и как се правят изчисленията. И още нещо, господин председател, преминавам към втория ви въпрос. А кой ще плаща? Имаме просюмерите, т.е. потребители, които произвеждат електроенергия, имаме интелигентните мрежи и ИКТ. Бе също споменато, но две неща трябва да уточним. Колкото повече инвестираме в интелигентни технологии, колкото повече инвестираме в цифровизация и къде, толкова по-малко ще трябва да разширяваме и да укрепваме мрежите, особено на ниво разпространение, разпределение. Но това не значи, че ще имаме, че нуждата от инвестиции драстично ще намалее. Значи, тук ще трябва да използваме националните регулатори и тарифите и освен това децентрализираните производители трябва да понесат а, определена част, справедливата част от разходите. Не става дума тук за мощностите, трябва, става дума за справедлива част от тежеста. Трябва да намерим пропорционален начин, за да дадем възможност на потребителите да участват в инвестициите. Това е което трябва да се направи и естествено да се направи по справедлив начин. И така, обобщението ми е. е приветствам начина по който е, господин Каремс е съчетал най-важните елементи от нашия пакет. Виждам, че във вашата дискусия вие се движите в много добра и за комисията посока. Естествено, предстоят някои неща да се уточнят, например въпросите за тарифите за разпределение. Благодаря, казва Председателят вие много учтиво отговорихте, на моя втори, отговорихте на моя втори въпрос, но доста неучтиво отговорихте на първата ми забележка. Защо субсидираме един енергоисточник, а не, не субвенционираме друг? Но това е вероятно нещо, което ще трябва да уточним на двустранни начала. В крайна сметка ние искаме разпрост... Е, равнопоставеност. Но, господин Каринш, имате възможност за отговор, но не повече от 10 минути, тъй като в 5.15 ще продължим с заседание от заседание в което ще участват представители на страни, от страни съседи на Европейския съюз. Благодаря, казва докладчикът. Благодаря. Аз а, си записах вашите коментари на повече от 6 страници. Не писах повече, защото ми свършиха листовете. Какво мога да кажа? Никой не казва, че не ни трябва тези текстове, този регламент и тази директива. Никой не е против а, това законодателство. Виждам, че всички сме съгласни по това, че пазарът се променя, променя се производството на електроенергия в посока децентрализация. Това се случва навсякъде. Така че предложението на комисията е начин по който да се приспособи пазара, така че инвеститорите да са сигурни в бъдеще, да се преодолее тяхната несигурност. Сигурността за инвеститорите, това е важно. И за това е, тези текстове са толкова важни. Чрез е, тези текстове ще намалим цени, има правна сигурност за инвеститорите, ще има един добре функциониращ пазар. Трябва да премахнем ощетяването на пазара. И тук се намесват въпросите за сигурността на снабдяването, независимо дали става дума за възобновяеми източници за газ или за въглеща. Всички тези субсидии, които имаме към тези енергоисточници, накърняват пазара, те го ощетяват, те трябва да бъдат премахнати. И всъщност е, се, така се стимулират инвестиции, които не са базирани на пазара. И така, въпросът е като регулатори, докъде искаме да стигнем, е, как да постигнем яснота. Подробностите винаги са важни и е, съм сигурен, че предстоят още много интересни дебати. Затова с интерес ги очаквам дебати, в които ще вземат участие както докладчиците Сянка, така и други колеги. Сигурен съм. Аз смятам, че задачата, която ми е възложена, е много интересна. Обеден съм, че целта е правилна. Трябва да има сигурност за инвеститорите и съм убеден, че ако обединим усилията си, ще намерим възможност за помиряване на всички противоречиви позиции. Благодаря, казва председателят. Важно беше, колеги, да имаме тази дискусия днес. Е, виждам, че сме на едно и също мнение по този въпрос. На 11 юли, 10-11 юли ще обсъдим измененията. На 7 септември ще гласуваме текста, ще обсъдим измененията на 11 октомври и гласуването в ИТРЕ е в, на 28 ноември. И така, през ноември ще гласуваме елементите на пакета. Благодаря ви. Благодаря за дискусията, благодаря на директора. Надявам се Клод да не ви убеди в неговото становище, защото, всеки, защото той има своето становище. Той е много бърз и много ефективен. Благодаря ви. А сега преминаваме към обмен на мнение с енергийната общност. Добре дошли, добре дошли депутати от парламенти в страните на енергийната общност. Приятели, днес сме доволни и щастливи, че ще може да организираме това заседание. Ще започнем в 6.45 Яни Скопач, директорът на секретарията в Виена на енергийната общност е при нас. С него ще започнем това обсъждане. Колеги, искам да ви напомня, че дебатът бе организиран по повод на тези важни промени на наш, в нашите политики. Политики, проистичащи от пакета за чиста енергия. Пък основният въпрос тук е как да синхронизираме всичките ни дейности, дейности от енергийната общност. Енергийната общност е международна организация, която включва Европейския съюз и страни от е, Черноморския регион и Юго-Источна Европа. Имаме шест е, държави от Балка... Балканите, Молдова, Украина, Грузия. Е, те се приближават все повече към нас, въвличаме ги все повече дискусии. Имаме и наблюдатели от Турция и други страни. И така, нека кажа, че центърът на нашата дискусия ще е следният. Уважаеми колеги, ако искате да обсъдите нещо допълнително, господин Ника и господин Турмес, моля, сторете го на друго място или седнете. wherever you wish, okay, and to speak very, very gently. Okay all the colleagues. Well, it's not necessary to leave our hall. Колеги, няма нужда да ни напускате, може да останете. Драги приятели. Okay. Uh, uh, we need more of quiet atmosphere. Uh, well, uh, well, our discussion today. This... Дискусията ни днес. Директора ще направя едно представяне на работата на организацията и напредъка до момента при прилагане на законодателството на Съюза в тази сфера. Има договор за енергийната общност, който почива върху законодателството на Съюза. Освен това, господин директор, Ръд ще кажа няколко думи за ролята на енергийната общност в пакета за чиста енергия на Съюза. Пакета за гъста, защото няма сигурност на доставките на газ, За най-важен е въпрос. Така или че това е много важно за всички ни. Може би ще има промени в енергийната общност. Имам предвид промени в договора. Ако искате да се присъедините към нас. 8. 8 подписали договора страни. Ако искате да има енергиен съюз на 27 и 28, заедно с Великобритания. Но 36 или 35. So it's absolutely necessary, maybe... Това ще е напълно задължително, ако искаме промени. Господин директор, заповядайте за изказване. Заповядайте. Благодаря, професор Бузик. Благодаря ви за поканата. Искам да поздравя всички. Благодаря ви за поканата от името на членовете на парламентите, които са тук от Сърбия, от Черна гора, от Косово, Украина, Босна и Херцеговина и другите. Говорите за 8 страни. Трябва да ви кажа, че мога да ви поправя. Вчера грузинския парламент подписа или ратифицира този протокол, така че вече имаме 9 страни. Аз споменах Грузия, споменах я. Да, да, споменахте я. Енергийната общност е паневропейска организация, която почива върху върховенството на закона и това е най-важното. Става дума за общностно законодателство, законодателство на Европейския съюз, което не се ползва само в Европейския съюз, а което се използва в економическа, Европейската економическа общност и сред страните на тази енергийна общност. Вижте тази карта. Тя разширява сферата на законодателството на Европейския съюз отвъд границите на Европейския съюз. Както каза професор Бузек, в оранжево виждате наблюдатели и Беларус е кандидат за наблюдател. Надявам се да станат членове на нашето семейство също. Енергийната общност е организация, която почива на върховенството на закона, а не на меморандум за разбирателство или нещо сходно. Имаме много сходна структура като Европейския съюз. И поради тази причина Европейския парламент през декември 15 година, когато определяше, що е той енергиен съюз, направи една дефиниция, в която казва енергийния съюз е Европейския съюз плюс енергийната общност. Членовете на енергийната общност. Това беше едно изменение на професор Бузек към резолюцията. Казах, че почиваме върху равенството на, за... на върховството на закона. Опитваме се да копираме законодателството на Съюза и за това имаме много сходна институционална структура. Имаме регулаторен борт, нашия АСЕР. Вие говорихте за агенцията АСЕР ще има промени в пакета за чиста енергия. Имаме също постоянна група на високо ниво, нещо като Корепер. Секретарията е нещо като мини-комисия в Европа. Имаме форуми и парламентарен пленум. Не парламент, но се надяваме да се развием и да се превърнем в парламент. Днес за първи път се срещаме в общо заседание с вас. Oops, sorry. Uh... Извинете. Малко съм непохватен с техниката. И така. Имаме и процедури за разрешаване на диспути по същия начин, по който има съюза, но нямаме съд. Имаме Министерски съвет или съвет на министрите, който налага глоби накрая, ако това е нужно. Енергийната общност включва много въпроси, като например електричество, търговия, газ, газова търговия, енергийна ефективност, възобновими енергийни източници, много директиви. И мога да кажа, превръщаме се и в екологична общност. Важното е, че енергийната общност се превръща в една платформа за това как да се интегрира европейската периферия или държавите около Европейския съюз, които да бъдат постоянно интегрирани към една организация, която заедно с Европейския съюз разговаря. Най-сложното законодателство за нас също е третия енергиен пакет. Ето вижте къде се намират нашите членове почти всички, с изключение на Босна и Херцеговина и бивша Югославска република Македония, са транспонирали този пакет. Не са го напълно приложили, но са го транспонирали. Но и в Европейския съюз има проблеми с прилагането. При нас има също забавяне. Ние сме в дилема обаче, Законодателството е същото. На границата обаче има правна пропаст. Трябва да попълним, запълним тази пропаст. И затова тази година говорим за изменение на учредителния договор. С тези изменения ще кажем, членовете на Европейския съюз, които са на границата, те са 8, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България, Гърция, Италия, Харватия, Та граничните страни трябва да спазват същия режим с нас, страните от Съюза, какъвто е между държавите членки. Това ще означава обаче, че тази страни, които са от енергийната общност, искат да се възползват от това, трябва да бъдат още по-дълбоко интегрирани, съвсем сходни на държави членки. И затова предлагаме пълно приложимост на регламентите, както е в Европейския съюз компетентност на някои европейски институции над територията на енергийната общност. Може би е, е малко еретична тази идея, но агенцията, която наблюдава регламента за прозрачността на пазарите, трябва да има такива разпоред, е, такива правомощия при нас, защото би било налудно, извинявам се за думата, и ние да си създаваме свой АСЕР. Но не нужни са два. Ако има нарушение, трябва да има по-добро е, прилагане. Да, няма съдилище, но са нужни механизми за налагане на изпълнението. Същото се отнася и за изпълнение, що се отнася до нарушение на правилата на конкуренцията и държавното подпомагане. Това в момента се обсъжда, предложили сме го на нашите членове, Европейския съюз голямата си част подкрепя, Европейската комисия си сътрудничи с нас в тези дискусии, надяваме се съветът да даде мандат. Не всички от нашите членове обаче може би няма да могат да се качат на този по-прогресивен влак, ако мога така да се изразя. Затова сме намерили едно решение, което ще даде възможност аз, за асиметрично членство, т.е. някои държави, които имат един и същи статут с други, да останат с този статут, а други да бъдат по-прогресиращи. Ще видим как ще протекат дискусиите, но Европа на две скорости може би ще бъде тествано при нас за първи път. Нашите страни, нашите членове винаги транспонират същото законодателство, каквото има в Съюза. Затова приканваме страните Мисля, че обаче няма да ми стигне времето да кажа всичко, което искам да кажа. Имаме предложения за пакета за чиста енергия, които се надявам да изразим. Или не, всъщност със сигурност ще изпратим в писмен вид, за да не ви натоварваме сега. Това бяха встъпителните ми думи. Мисля, че депутатите по-късно ще имат възможност да се изкажат. Благодаря за това, че ми давате тази възможност. Благодаря, господин директор. Благодаря за изказването ти в началото. Колегите от енергийната общност сега могат да вземат думата. Първо, председателят на всички парламентаристи в парламентарния пленум от името на енергийната общност господин Мохамед Мустафа от Косово. Заповядайте. Много ви благодаря, професор Бузек. Много се радвам, че съм тук, в този парламент и на това заседание на енергийната общност на Европейския парламент. Искам да ви благодаря за това, че ни давате тази възможност да кажем пред вас няколко думи за това какви са предизвикателствата пред нас за да се изградят здрави политики, свързани с чистата енергия. Много се радваме, че има напредък, що се отнася до третия пакет, както каза и нашия председател. Правната рамка е завършена в почти всички държави и в Косово също. Косово ще спази европейското законодателство и ще допринесе при изграждането на обща енергийна политика и стратегии, които да направят така, че да има сигурност на доставките на ефикасна енергия за бизнеса и за другите потребители. Мисля, че ролята на енергийната общност е изключително голяма ще се осъществи връзка с държави, които се опитват да станат членове на Съюза и ще се скъси срока за спазването на критериите и нормите. Не бива да забравяме, че отправната точка на много от държавите тук е много сложна. Голямата част от тези държави нямат енергетичен, енергийни мощности, особено, що се отнася до невъзобновимите. Използват се лигнит, въглища и това има голем, голямо въздействие върху околната среда. Трябва да се разгледат тези проблеми, които са причинени от това. Готови сме да работим с вас, с енергийната общност, с европейските органи, за да премахнем последствията от такива политики. Един от основните проблеми за инвестиции биха били, ако не извършим един добър анализ на ползите и последствията и разходите? Колко ще струва изграждането на нови мощности? Можем да поделим и ползите, и предизвикателствата между всички парламентите, общностите, инвеститорите. В Косово имаме ново законодателство, което публикувахме, Част от средствата, които ще се генерират с този нов закон, ще отидат в общностите, за да се решат климатични проблеми и екологични проблеми. Ще работим с вас и ще работим с общия пленум след няколко минути. Благодаря, председателю. И аз ви благодаря. Вие говорите не само от името на Косовския парламент, но от името на всички парламентаристи от а, членовете на този съюз в енергийната общност. Много ви благодаря. Много окоръжително звучи това за нас. А... Всички печелят. И, и двете страни печелим. И вие, и държавите членки на Съюза от това. Сега ще дам думата на друг член на парламентарния пленум. господин Пидлисецки, който представлява Украина, Украинския парламент. Заповядайте, колега. So... Благодаря. Аз съм украинец, работя в комитета по енергетика. Успяхме да приемем третия енергиен пакет на пазара на електричество. Нов закон приехме в Украина. Благодаря ви за подкрепята, благодаря за сътрудничеството. Това е много важно за нас. Важно е за Украина да бъде по-близо до Европа. Защото ние смятаме, че сме част от Европа и се надявам да продължаваме да го чувстваме във всяка част от живота си. Когато говорим за пазара на електричество, европейските идеи, важно е да се подчертаят някои факти. Трябва да има конкуренция на всички пазари. конкуренция на целия европейски пазар, възможност да се търгува и да има енергийни потоци във всички сфери – природен газ, електричество, за да има един общ голям пазар и производителите в Украина да могат да продават електричество в Германия, в Испания, или пък вие да продавате на нас. За нас е важно да има сигурност. Сигурност на доставките. Европа също има нужда от такава сигурност. Затова са нужни интерконектори. И мощности, които непрекъснато да подават. Надявам се да работим като един екип. Украина и Европейския съюз заедно с другите колеги от съседните страни. Като целта ни е да постигнем сигурност. Сигурност за региона. И аз мисля, че това е много важно за нас. За всички нас. Трансграничните енергийни потоци и търговията трябва да са основната цел на нашето сътрудничество през едните години. Много ви благодаря за подкрепата. Надявам се да продължим със сътрудничеството. Благодаря. Благодаря. И сега ще помоля господин Песим Бегай от Косово да вземе думата. Благодаря. Аз също оценявам възможността, която ми дава Европейския парламент и секретарията на енергийната общност. Да представим опит от Европейския съюз и да работим в сътрудничество с Европейският парламент. Говорим за транспониране на европейското законодателство. Ние работим по тази концепция, но смятам, че понякога трябва да сме сигурни, че не само транспонирането, но и Просто прехвърлянето на това законодателство трябва да става внимателно, да няма такива приблизителни стойности, е, за да не се окаже, че има проблеми в деня на приемането. Нещо, което често се случва в нашия регион. В Косово приехме третия пакет, законодателството на лице, т.е. вече имаме работещо европейско законодателство в това отношение. Но това остава голямо предизвикателство за целият регионален енергиен поток. Казвам го, защото Косово и Албания се подкрепят от Германия и с бюджета беше създадена енергийна връзка между Косово и Албания. Искаме да имаме интегриран пазар и това означаваше милиони инвестиции. На този етап то не функционира заради липсата на сътрудничество в региона. Има пречки, препятствия, а, например, относно а, членството на Косово. Имахме условия за регистрация на компании от Сърбия в Косово. Според косовското законодателство но това не беше приложено на практика. Ето това е предизвикателство за всички нас милиони инвестиции са на лице и в крайна сметка енергията не тече, а нашите граждани плащат и бизнеса ни също плаща. Така че в това отношение призовавам Европейският парламент да подкрепи, знам, че това не е директно във вашите ръце, но да подкрепи а, факта, че ам, членството трябва да е с условия, но не винаги само едни същи да плащат цената. Говорихте за решаването на спорове. На спорове. Дори това не е правно задължително. Така че за бъдеще, ако говорим за изменения, трябва да помислим за решаването на спорове между държавите членки, защото ако виждаме, че една държава членка не спазва договорите и нарушава интересите на целият регион, засяга интересите, трябва някой да предприеме нещо. Нещо друго в Косово, това е един проект за газ, за газопровод. Привез, посрещнахме инвестиции, които бяха голям, голямо значение. Ние показахме, че Косово е готов да участва имаме 23-24 евентуални изхода в това отношение. Просто трябва да бъдат свързани в енергийна мрежа. И искам да ви благодаря за това, че ни дадохте възможността да бъдем тук днес и да изразим нашите проблеми. Благодаря ви. Наистина е удоволствие за нас да ви приветстваме тук. И искаме да продължим да разискваме с вас всички въпроси, защото за нас тези, тази ваша дейност е много важна. Вие сте а, държави, които искат да влязат в Европейския съюз и искате да имате сътрудничество с нас. Благодаря за вашите забележки. И сега а, колегите от а, държавите членки, които са от енергийната общност. Искате ли да вземете думата, освен тримата колеги, които искаха да говорят? Не. Няма други желащи да вземат думата. А сега господин Турмес. Благодаря, Ержи благодаря за организирането на а, това заседание. Смятам, че е много, много важно да можем да говорим тук с нашите съседи а, относно енергетиката. Аз как разбирам нещата? Енергийната сигурност е свързана с инвестиционна сигурност. И в много случаи се надига популизмът в Европа. Има натиск, има и политически решения, а именно да не се напредва към а, бърза интеграция на всички държави. Това веднага се отрази на международните инвестиции. Има все по-малко равенство в енергийният сектор. Благодарение, разбира се, и на а, търсенето на енергия. Но ако няма пълно членство за вас, можем да се опитваме чрез подобни структурни сътрудничества да работим заедно с цел да изградим рамка, която е стабилна и която привлече инвеститори. Това е което се опитваме да направим. Въпросът обаче, който дискутираме тук, е че нашето, нашето, нашето бъдеще всъщност е свързано с а, възобновяемите енергийни източници. И трябва да решим два проблема. Е, хем да имаме една гъвкава система, защото това е типично за възобновяемите енергийни източници. И едновременно с това а, да имаме трансгранична система. Така че най-доброто тук е, че искаме да имаме един а, добре регулиран, гъвкав пазар. Но, ако, но въпросът е дали да е само за европейските държави или да се прехвърлим и към нашите съседи, така да се каже, а, да имаме включване и на не а, държави членки в системата. И аз лично смятам, че електричеството не знае дали е в Европейския съюз или не е в Европейския съюз. И а, ще бъде добре да можем да работим заедно и да изградим съвместно един а, пазар. Знам, че в Сърбия вече има подобни проекти. Не е лесно да се води дискусия. Всеки иска да бъде най-великия в региона си, но бихме могли евентуално да намерим някакво решение. да смятате ли, че имаме интерес да вървим заедно към а, един южноевропейски а, пазар, гъвкав пазар на енергията. Е, има също една световна организация на възобновяемите енергийни източници, която тук съвсем скоро приключи проучването за тези инвестиции за райони и всъщност за Юго-Источна Европа са най-ефтините ВИ. Не Португалия, не Германия, а Юго-Источна Европа, защото имате сравнително голям хидроелектрически потенциал, който не е използван, докато в Западна Европа вече се използва напълно, пълно тази е, хидроелектрическа енергия. Имате също много добри а, възможности за ветрогенератори, както и за слънчеви панели така че може да се използват тези заложби, този потенциал Например, в България и в Румъния а, да се изгради да се изградят ветрогенератори а струва много по-скъпо, отколкото тук. Например, в Германия 4%, в България и Румъния 12%. Какво можем да направим ние, най-вече за да подпомогнем подобни рискови инструменти, които после имат възвръщаемост. Считате ли, че ако се намали а, е, капиталовата цена за нови инвестиции, това може да бъде полезно за вашата държава. И вашата държава да може да се възползва от едни по-добри финансови възможности. А, е, как да работим заедно в това отношение? и как да развием потенциала там. Благодаря, Клод. Господин Кохличек. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да изслушам теоретици а, на, на нашите а, и теориите на нашите блестящи оратори. Но смятам, че реалността е някъде другаде. А, законодателството в а, този сектор а, е доста традиционно. Знаете, че а, това е един традиционен сектор с Втората световна война. А, първите усилия на, на Европа са били а, организация за стоманната и въглищата. И е, това е един от традиционните ни сектори. Така че удоволствие е да слушам как дори съседни държави искат да участват в тези мрежи, защото всъщност всеки, който работи в индустрията, знае, че дори съседното предприятие, ако няма правилната честота, правилния волтаж, за да бъде в системата, може да провали цялата идея за система. Така че се радвам да видя тук съседни държави, които искат да се сътрудничат от тази гледна точка, защото е важно, за да можем да свържем съвместно мрежите. А, може би колегата от Украина няма такъв дълъг опит, но преди 30-40 години имаше един опит между Западна Украина и Унгария и се опитвахме да прехвърляме енергия а, между изтока и запада и обратно. И а, се радвам да чуя тук за възможности за разширяване на а, тази мрежа. Разбира се, трябва да помислим за частотата, за волтажа. Това е а, условие sine qua non, за да можем да работим. А, да, да подпомогнем домакинствата. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение. Радвам се тук да говоря за а, желанието да се подпомогнат потребителите и да се наблег, защитят техните интереси. Имаме вече доста голям опит с а, ЧЕС. Имаме доста лош опит с Румъния, с България но трябва да продължим да мислим как цената на местния пазар да отговаря на възможности на потребителите. Защото предполагам, че всъщност економистите по-добре го разбират. Но така или иначе, възобновяемите не са решението на всички проблеми. Защото, те, защото ние не можем да складираме електрична, електрическа енергия. И има проблем, например, с посещението ви тук. Сигурно сте видели пет пъти в един ден слънце и дъжд. Така че представете си слънчева, слънчева енергия в Брюксел. Може всъщност да се окаже едно много непостоянно производство при такова променливо време. Същото въжи и за вятъра. И аз съм сигурен, че по този начин не допринасяме по никакъв начин за мрежата. Относно водния потенциал или биомасата, това са малко по-различни неща, защото може евентуално да бъде използвано в пиковите часове, просто да се компенсират разликите. И смятам, че ви сте достатъчно мъдри, за да не следвате направо сляпо препоръките. Така че удоволствие за мен да видя, че вие сте част от тази общност и смятам, че има голямо бъдеще тази общност и ще се радвам да работим заедно за него. Благодаря. И няколко забележки от моя страна. Беше споменат третия енергиен пакет, който се прилага напълно или почти напълно в а, а, сключилите споразумението страни. Цялото сътрудничество между Европейския съюз и енергийната общност е от ключово значение, защото без прилагане на практика на един такъв важен пакет на целият европейски пазар, на целият вътрешен пазар, до никъде няма да стигнем. Трябва наистина да имаме пълно прилагане на третият енергиен пакет. И това беше споменато и в презентацията на господин директора. А, мрежата е от ключово значение за общия ни пазар. Ако искаме да отворим границите, напълно да ги отворим – и все пак имате и въпроса за правната несигурност, правните пропуски по границите. Много е важно да запълним тази правна несигурност. Има, разбира се, някои промени, предложения за промени в договорите. И ако имате някакви идеи по този въпрос, за да отговорите, а, можете да го направите. А, също втория ми въпрос. Дейността на Асер. Това добре. Дори Асер да работи напълно, той трябва да сътрудничи с други европейски институции. И последния въпрос. Европейският съд ако искаме да отворим пазара и да има инвестиции, също да се използва ролята на доставчици на някои държави. Много, това е много важна инвестиция. Може би ще трябва да се направят проучвания и чак тогава да се вземат решения. Така че от тази гледна точка разбирам, че не е лесно. Но ако можем да обясним вашата позиция, като цяло това ще бъде добре. Защото наистина трябва да напредваме стъпка по стъпка. И така както беше и в случая на държавите членки, и на енергетиката ние можем да интегрираме. Защото това е в интерес на нашите граждани. Те познават интересите си. Те може и да не се интересуват от политиката, но те се интересуват дали природният газ стига до болниците им, до апартаментите им. Така че от тази гледна точка сътрудничеството а, и от двете страни на границата е много важно за нашите граждани. И вие също можете много да помогнете. Както вече казах, и от гледна точка на доставчиците, ролята на доставчиците за Европейския съюз. Ако мога да ви попитам, колеги, имате ли да добавите нещо от гледна точка на участващите страни след нашите забележки тук? Да, заповядайте. Колегата от Украина. Благодаря за въпросите, които зададохте. Говорите тук за електрическата линия, която а, беше създадена между Западна Украина и Унгария. А, част от Украина е свързана с а, вашата мрежа, така наречения Болщен Айланд. А, така че се надяваме за бъдеще да имаме връзка за цяла Украина. Или е, дори да не стане толкова бързо, ще е добре да имаме една помощна мощност а, за търговия и по този начин може да имаме помощ вие за нас, както и ние за вас. това, което е важно е при подобни мощности цените на местния пазар. Нека да ви кажа, че цената на, електричеството в Украина е по-висока отколкото в Европейския съюз. Това е голяма възможност за вас да търгувате с нас. И за нас това също е полезно, защото ще позволим да се свали цената за а, потребителите. Смятам, че това е много добра възможност за всички нас. Имаме над 40 милиона души, т.е. голяма държава и а, може да бъде полезно. Когато говорим за ветрогенераторите в Украина, има най-високите тарифи, входящи тарифи за а, вятърна и а, е, слънчева електроенергия. Т.е. имаме много, голем, много добри условия за инвестиции. Но балансирането е много важно. Имаме също и друго предложение за партньорство, а именно държавни компании за а, а, генериране на енергия от въглища. Имаме три големи такива централи. Имаме известни инвестиции от страна на Европейския съюз, евентуално да ги купят, за да могат тези централи да функционират ефективно в Украина. Тоест има пазар както на национално ниво и с енергийните потоци и мрежи този, е, таз, може евентуално да имаме доставка, е, продажба към Европа. Така че такова едно трансгранично сътрудничество е жизненно важно за нас и смятам, че има бъдеще. Можем да бъдем много добри партньори. В газовия сектор Украина Надява се е, да можем да даваме голямо количество газ и винаги сме се опитвали да бъдем отговорен партньор. И се надявам, е, че ще бъдем и за напред. Благодарим за вашето сътрудничество и се радвам да имаме все по-често такива срещи. Благодарим на секретарията за това, че ни помогна да изградим правила същите като в Европа, защото ако има разминаване в правилата, няма да можем да си сътрудничим. Техническото естество е едно, всичко останало е друго. Сътрудничеството е необходимо и аз смятам, че имам добри възможности за инвестиции. Благодаря ви. European investments in the uh, Ukrainian gas pipeline. Газопроводи в Украина, каза председателят. Е, те случат с тях. Сочи, че прилагането на европейското законодателство ще е много важно. Важно е и в е, сектора на електроенергията. Нашият колега от Косово иска думата. Моля, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на Европейския парламент за неговия ангажимент. Сега, по отношение на споразуменията за предаване, имаме такива споразумения. Не всички страни имат такива. Ние имаме такива споразумения с Македония. И сега мислим за такова споразумение с Сърбия. И инвестиции са необходими за надграждане на преносната мрежа. И когато говорим за регионалния пазар, това означава, че инвестиции само в една страна не са много продуктивни. Тоест, ние работим в, на две посоки. Инвестиции за изграждане на мрежа с Албания. Десет години минаха от инвестициите до осъществяването им и работим също така по либерализирането на пазара. Е, пазарът е либерализиран от 1 април. Имам много приватизации в страната, но ние обясняваме на хората, това не е приватизация на мрежата. Тук става дума за регулиране на инфраструктурата. Не може да се продава продава, продава части от инфраструктурата. Да, имаме правни пробойни, правни дефицити. Така е, ние не сме съвсем готови. Например, ние изграждаме от 12 години електроцентрала, която се задейства с въглещи. Аз съм бил министър на енергетиката и моят опит с международните институции, включително и с, с Световната банка, е, е, са доста противоречиви. Аз казвах че този електроцентрал не може да се финансира само чрез международни институции, защото много често гражданското общество бе против. Ако искаме да създадем енергоснабдителната мрежа, да я изградим, трябва да имаме един механизъм за гъвкавост. И още нещо за стабилността в региона. Елект Старичеството е много важно в този смисъл. За тази цел, за целта на гъвкавостта ни трябват а, центрове за обмен, интерконектори. Ако ги няма, нещата ще са много трудни. Сега, по отношение на подкрепата. В момента имаме такава, но е много трудно да се насърчат възобновяемите източници. И тук именно ни трябва подкрепа. Германия беше много активна в миналото. В момента има друга стратегия. Потока трябва да се интегрира потокът от възобновяемите източници, но за тази цел имаме нужда от подкрепата. И е, трябва да се уточни, пазарът на Косово не е изолиран. Става дума за целия регион тук. И този регион би трябвало да се интегрира и обвърже с системата на Европейския съюз. Благодаря, казва председателят. Нека кажа, че от правна гледна точка вашите дейности с европейските институции зависят главно от вас. Е, да, има общностно законодателство, но понякога става дума за промяна в споразуменията, които вие сте сключили. И това тези промени са важни за отношенията ви с европейските институции. Е, колегата Турмес. Сега за разходите за възобновяемите източници. Да, те са все още по-скъпи. По Един от проблемите са, че ако имате тарифа, трябва да да се, сте подготвени за намаляващи цени. Това е нашият опит. Инвеститорите могат да спечелят от възобновяемите източници. Но ако в този смисъл ползвате специални системи, за подкрепа, за финансиране, е, те трябва да са гъвкави. На равнището на енергийната общност могат да се организират семинари за търгове, за възобновяеми източници. Така ще се поощри конкуренцията, ще се привлекат инвеститори и ще се намалят цените. Сега за въглещите. Този въпрос се обсъжда и в Европа. Всички ние живеем на една планета, имаме Парижкото споразумение и трябва да сме честни. Няма бъдеще за въглещата. Просто защото залежите се изчерпват. И това е трудно за инвеститорите. Като една страна като страна човек, т.е. страната има стратегия за 20-30 години напред, но един инвеститор мисли в времеви хоризонт от 2-3 години. Може би тук въпросът е структурен. На европейско равнище ние Работим с държавите членки по планове за 2030 година, за енергийна ефективност, за климатичните проблеми. И защо го правим? Правим го, за да създадем видимост за и предвидимост за частните инвеститори. Ако инвеститорите знаят добре, България иска да има такава, такова количество от вятърна енергия, от слънчева енергия, добре, тогава, ако правителството предложи търг, може да участва. Ако започнете в енергийната общност, е, започнете да предвиждате следващата законодателна стъпка, като например дългосрочната стратегия за климата и възобновяемите източници, то това би бил един добър сигнал за инвеститорите. Благодаря, каза председателят. Съгласен съм с моя колега Клод Торманс. А може би наистина би било окоръжаващо за вас. Естествено, по някои въпроси вие може да не сте съгласни с нас. Да не се употребява прекалено много въглеща, това обаче не означава да се загърбят въглищата като енергиен източник изцяло. По този въпрос може да се говори. Но по принцип отходът, който предлага господин Тумес, е правилен. Е, трябва да мислим в контекста на Парижското споразумение за бъдещето. Но може би не може да се реагира прекалено бързо. Виждаме това поведение и при някои държави членки. А, с... It was another request for floor. Yes, please. Yes, the floor is yours. Имате думата. вие сте Филип Вукович. Филип Вукович от Черна гора. obratim ovom visokom domu. За мен е удоволствие да говоря тук пред Европейския парламент. Искам да изразя удовлетворението си поради сътрудничеството тук на, и начало с Янеш Скобач. Смятаме, че а, вървим в правилна посока и стъпка по стъпка ще разрешим проблемите, установени в енергийният сектор. Това е нещо типично. Енергийният сектор е един от основните проблеми в економиката на Балканските държави и на Черногора. Аз съм минен инженер. Имам докторат в областта на минното дело и много дълго време съм работил точно по добива на въглища. Нека да ви напомня, че въглищата са 54% от общото производство на електричество. Това е средна стойност за света. Същото въжи за Съединените щати. Така че не можем да очакваме за много кратък срок, 10 или 15 години, тази средна стойност на този среден дял на въглищата да бъде почти заличен. Всички специалисти в областта на енергетиката го знаят много добре. И ясно е, че трябва да работим за намаляване на производство на въглища по този начин трябва да целим най-вече по-голяма енергийна ефективност, както и нови инсталации, които да позволят по-добър по-добра възвръщаемост на инвестициите и по-добро производство, по-голямо производство на енергия от въглища. Всички източници на възобновяеми енергийни източници, биомаса, вятър, слънчево греене, са нужни. Там, където е възможно това и економически е оправдано. В Черна гора дори сме постигнали, може би, най-добрите резултати по прилагане на Европейската директива, когато става въпрос за сътрудничество с Европейския съюз. И като цел им сме си поставили 30% ВИ и дори сме постигнали вече 40% така че сме подобрили е, собствения си рекорд, собствената си цел и се надяваме да а, поддържаме все такава голяма част възобновяем енергийни източници в енергийният ни микс. Черна гора има много скромни а, енергийни нужди. При все това внасяме електричество. Дали е случайно, дали е умишлено, това италианско предприятие всъщност прокара а, този подводен кабел и за целият Адриатически регион всъщност това се, тази връзка се оказва най-важната връзка за пренос на а, свръхпроизводство на енергия от Балканите към Италия нашият съсед от другата страна на, Атлантич... на Адриатика. И е, разбира се, поздравяваме всички мерки, които позволяват намаляването на употребата на въглищата, както и производството на различни газове. Вярно е, имаме, е, е, трябва да имаме същите цели, защото живеем на една и съща планета. Но ако не се ускори процеса на интеграция на малките държави, съмнявам се, че ще успеем да а, постигнем нещо повече от красиви думи малките държави няма да планират за 20-30 години напред, само големите. Защо, защо е създаден Европейския съюз? Мисля да се планира бъдещето му. А, докато малките държави е, не могат да, да създадат такъв а, съюз. Имаме нужда от една критична маса а, на население, от което вече, на, която вече нагоре се създават плановете. И се надяваме ние скоро да бъдем а, членове на Европейския съюз, на НАТО и а, е, съответно до няколко години да се включим в плановете на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, колеги за вашите коментари. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. Ще помоля, а може би Европейската комисия. Господин Ван Борст. Разбирам, че господин Копач също е член на Европейската комисия, така че виждам, господин Копач всъщност представлява е, Европейската комисия в Виена. Вие обаче сте в Брюксел, така че ако искате да направите коментар, моля имате думата, въпреки че това е вътрешна дискусия между двама колеги от Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, професор Босек, за думата. Мисля, че с директор Копач не сме точно колеги. Аз представлявам Европейската комисия в областта на а, е, енергетиката. Той отговаря за, за е, други въпроси. А той каза <clears throat> в своето въведение, че е, че двата органа си приличат, т.е. Европейската комисия и неговия, неговия директорат, така или иначе. Искам да кажа от моя перспектива, че дискусията тази, този следобед показва правилно предизвикателствата, но и продуктивната работа, която е извършена от секретарията по енергетика на Европейската комисия, защото в крайна сметка ние говорим за усилията на енергийната общност – да прилагат съществуващо европейско законодателство. Това е много голям труд положен от Косово, както представителят на Косово каза, има по, определени въпроси все още дефицити, има нужда от много работа за транспонирането на общностното законодателство в националното законодателство на страните от енергийната общност, така е, но по принцип страните напредват. Черна гора, например. Е, Черна гора е добър пример. Други страни имат е, други проблеми по различни причини, но така и иначе това е непрекъснато усилие, което струва много време, много ресурси. Не е лесно. Има механизъм за правоприлагане, който се основава на договора и на тази база ние се опитваме да накараме страните да изпълнят обещанията си. Това е, както казах, голямо усилие. На второ място, господин Турмес поощри страните да гледат към бъдещето 2030 година, например. Това е вярно, това е правилно. И искам да посоча споразумението между тези страни Европейското, Европейския съюз, споразумението за това как сътрудничеството ще продължи между Европейския съюз и енергийната общност. Някои части от европейското законодателство не са предложени за транспониране. Но ето, например, ние сега работим по пакета за чиста енергия и когато всички елементи са приети от този пакет, то това ще представлява допълнително предизвикателство за прилагането му о страните от енергийната общност. И накрая искам да кажа, че част от бъдещата ми работа е работата по споразумението с енергийната общност. В момента обсъждаме възможности за модифициране на договора за енергийната общност, за неговото по-добро приспособяване към целта в работата си се основаваме на доклада, изготвен от вас, господин председател, така наречения доклад Бузик, доклада на работната група на високо равнище, председателствена от вас. И така работим над някои изменения към договора за енергийната общност. Няма да навлизам в подробности, но това е конкретна работа. И се надява Министерския съвет през октомври, съвета на министрите през септември да излезе със своите заключения. Радвам се и приветствам ангажимента на страните от енергийната общност да работят заедно с нас за постигане на общата цел. Е, И аз ви благодаря за това, което казахте. Споменахте доклада, на който съм съавтор. На три нива актуализирахме този съюз. Първо работихме на базата на съществуващо законодателство и решения. Искахме нещата да се задействат, т.е. да стане всичко това, да се създаде този съюз. На второ ниво министрите на енергетиката трябваше да вземат решение. Това беше малко по-сложно, но нямаше отново промени в договора, и на трето ниво ставаше дума за предложения с, за промени вече в този договор, който учредява Енергийния съюз. Предложенията на първите две нива бяха приложени от страните. Сега сме изправени пред предложение от трето ниво с това предложение. Може би ще има и други предложения, тъй като това беше преди 2-3 години. Господин директор, заповядайте. Um, um... Благодаря, председателю. Съвсем накратко да отговоря на някои от въпросите, повдигнати от депутатите. Господин Турмес спомена два елемента. Първо, търговия с електричество другия е ВИ. Когато говорим за търговия, идеята му бе следната. Нека има регионална търговия. Ами нашия съюз бе създаден като организация, която би трябвало да организирам регионална търговия и ние го правим. Нямаме нужда от паралелни институции или нови предложения за регионално сътрудничество. Това работи добре. В енергийната общност искаме да следваме поред предложенията от регионално ниво. Разпределение на мощници, мощности в Черна гора, нещо, което ни се наложи, т.е. всички трябва да се присъединят към тази мощност. Години наред протече този процес. Сега нещата работят, да, успешно, независимо от това, че не всички от членовете ни участват, Сърбия не участва. И от Европейския съюз България и Румъния не участват. Независимо, че е задължително по законодателството. Но беше много трудно да се направи това. Трябваше заповед едва ли не да се издаде. Много по-лесно е идеите да идват отдолу нагоре. Затова като секретарят не искахме да създаваме регионален обмен на енергия, тъй като няма да функционира. Има държави, които не искат да имат по-дълбоко сътрудничество една с друга. Част от тях дори воюваха преди 15 години. насърчаваме развитието на национални идеи, които да се превърнат в регионални. Случаите, които споменахте, са свързани с Сърбия. Обмен на енергия отново. Привличат се съседни държави в този процес. Същото се случи в Европейския съюз. Първо е имало национален обмен на електричество или газ и постепенно нещата са се разширявали. насърчаваме нашите членове да влязат поне в двустранен обмен или решение. Решение по две страни, съседни. И постепенно това ще набере скорост. Не става дума само за този големия пазар, говорим за пазара ден за ден, говорим а, за други пазари, които функционират много добре, като например пазара в рамките на деня или пазара за резервен капацитет. Нещата не са нито черни, нито бели, но малко по малко се случват. и сега. Всичките ни членове въведаха тарифи за захранване, feed-in tariffs. Почти всички държави членки го направиха, нашите членове също. Сега Съюзът иска по-ефтини решения, като например търгове, разликата между пазарната цена и цената при производство. Само три държави членки до момента го изпълняват обаче. При нас Албания вече е приела нов закон за ВИ, който, който взема почти дословно германското законодателство. Сега секретариатът подготвя сходно правно решение за всичките други членове. Ще им предложим, ако искат, и се надяваме те да приемат такова законодателство. Развитието в сферата на ВИ много Чудесно. Представители на Черна гора каза, че сме 10%, 10% пункта над целта за 2020 година. Почти всички от нашите членове са над тази цел. 3 от 8 само все още не са достигнали. Имат определени съмнения за този път. Когато говорим за обмен отново на енергия, връщам се назад, регионалното сътрудничество се подобрява но регионалното сътрудничество с държавите членки на Съюза е необходимо. Също така. Не бива да забравяме случилото се тази зима. България наложи забрана на износа на електричество, което увеличи цените в е, бивша Югославска република Македония, в Сърбия, в Гърция, в Румъния. Това върви против европейското законодателство. Ние като секретариат получихме оплакване от е, Югославска република Македония, започнахме процедура заедно с Европейската комисия и сега обсъждаме заедно с България как да се направи така това да не се случва отново. След това трансграничните ни връзки с държавите членки са нужни като следваща стъпка за успех в регионалното сътрудничество. Не може нашите членове да бъдат разглеждани като отделна вселена. Поне в Юго-Источна Европа при електричеството нещата са лесни. Сложни са с Молдова и Украина, където няма синхронизация – Украина е достатъчно голяма, за да създаде собствен вътрешен пазар на електричество и то съвсем успешно. Надявам се да успеят. Ние им помагаме в това. Нещо още по-важно. Да не се синхронизираме бързо, тъй като то е невъзможно техническо с континентална Европа, а да изградим непрекъснати станции, за да има обмен на електричество и да се създаде конкурентна среда, особено в сферата на електричеството. Професор Бузек спомена три сфери. Първо, липсата на нормативни текстове. Вие говорихте за това, че няма сигурност на доставките. Знаете, че комисията се опита да преодолее този правна пропаст, като им говореше за член 15 една клауза, наречена Switch On, която не бе подкрепена от правната служба на съвета. Съветът, доколкото аз зная, е казал, че тази клауза е окей, okay, но когато не е в регламент. Трябва първо да мине посредство международно споразумение. Международното споразумение е нашия учредителен договор. Затова сега искаме да преодолеем тази празнина Ето вижте Лисабонския договор. Сега не сравнявам нещата с Лисабонския договор, но има сходни препятствия. И се надяваме тази година да го постигнем. По-дълбоката интеграция. Европейските институции работят по сходен начин, ще кажете, но това не е така. Имаме Асер, където може да се участва от трети страни и регулатора на Черна гора участва в работата на Асер. Тоест бяха поканени. Защото Черна гора изпълнява напълно третия енергиен пакет и това беше едно от условията. Сръбския регулатор поиска но Сърбия не изпълнява третия енергиен пакет и не можеше да участва. ЕНСОЙ има членове. Албания се превърна в пълноправен член миналата седмица. Само две държави не бяха членове, три всъщност. Косово, Украина и Молдова. Косово може да стане, но е, е блокирано от Сърбия, от техния оператор на преносната мрежа. Украина не може, защото не изпълнява третия енергиен пакет, но така не, че организацията е пълна. Други не са така отворени, не приемат нови членове, които не са държави членки на Съюза. Това трябва да се промени. Помолили сме го да направят, защото има някои от нашите членове, оператора на Украина, например, на преносната мрежа, много сериозен оператор, много добър оператор, участва като наблюдател в тази мрежа. А това е друга политика. Какво? Да, добре. Прилагане, изпълнение. Напълно съм съгласен, че това е задължително. Нашите членове искат да участват по-активно, но трябва да имат и повече отговорности. Няма да навлизам в подробности. без по-нататъчна интеграция, този без това да е написано ясно, без да има напълно функциониращ вътрешен пазар на енергия в Украина, примерно, Европа не може да действа, що се отнася до природния газ, също се отнася до Източна Европа, що се отнася до електричеството. Имаме много големи предизвикателства, изменение на учредителния договор. Благодаря ви. Благодаря ви, господин директор. Благодаря ви. Благодаря за дейността по време на заседанието. Ще се срещнем след 15 минути на парламентарната асамблея. Като комисиите и трепък ние ще се видим на 18 май в Страсбург. Четвъртък. Четвъртък сутрин. Гласуване. 22-30 май. Тогава се срещаме обичайно. Благодаря. Това е края на заседанието. Една минута само. Закъсняхме, преводачите все още с нас. Много ви благодаря. Всичко най-хубаво. Ще се видим следващия път, Брюксел и след 15 минути също.